ново предложение излезе по проекто регламента и за проспекта, след това гаранциите за депозитите и първото избирателно предложение по секюритизацията. Сега сме свидетели на първата група конкретни инициативи от Общия паричен съюз и приключване на банковия съюз Обсъждали сме тези теми преди и сега са набелязани важни е, следващи стъпки. Много е важен този обмен на мисли днес и е, сега без повече бавене ще ви дам думата. Заповядайте. Благодаря, благодаря за това, че е, ме поканихте отново. Мисля, че преди 6 месеца водихме последния структурен диалог и както каза Роберто, наистина съм впечатлен от е, направеното междувременно. Не само е, това, че придвижихме напред същото законодателство, но разработихме и нова програма по Съюза на капиталовите пазари, пък и напоследък е, за укрепване на банковия съюз. Във всичко това се опитвах да постигна баланс между растежа и финансовата стабилност и е, винаги е, така съображението за недостатъчни работни места, недостатъчни растеж и желанието да се, подкрепи, е, да се подкрепят малките и средни проекти в Европа, всичко това винаги като червена нишка минава през това, което мисля. Целта е да се даде повече стабилност, повече чувство за сигурност на бизнеса и никога не се изпуска от внимание интересите на потребителите. Давам си сметка за много трудната, подробна, задълбочена техническа работа, която членовете на тази комисия е, вършат е, ежедневно, която не винаги е, стига до, до е, медиите, за нея не се чува, но е, тази комисия наистина има много висока репутация в парламента и аз съм благодарен за вашата подкрепа. По-важното е, че всъщност вие сте един вид е, така предизвикателство и контрол Миналата е, е, е, месец проведахме една дискусия по плана за действие. Знаете, че е, целта на, на Съюза на капиталните пазари е да обвърже по-ефективно спестяванията с растежа. Набелязва, плана за действие набелязва редица мерки, много пространни, амбициозни по обхват – Както, както обещах, не се забавихме и е, започнахме максимално скоро. Мисля, че последния път, когато е, се е, видяхме, така долових нетърпение от, от ваша страна. Аз също съм нетърпелив. Е, Целта е да се е, засили е, от е, пускането на заеми към економиката в най-широк план, по един да се постигне една стандарт, стандартизирана, прозрачна секюритизация започваме да се смятаме, че до, е, по този въпрос и до в съвета ще постигнем до общ подход до коледа, преди коледа и мисля, че в тази комисия вие ще поемете штафетата е, и ще предвиждате е, на свой ред нещата също бързо. Предлагаме корекции в Solvency плъжоспособност 2 за намаляване с около една трета на свързаните капиталови е, проценти, е, за да се бъдат заделени за 3 милиард, е, билиона, които да бъдат налети в инфраструктурата в духа на аргументацията на тази комисия, господин Балц, ние всъщност проведахме е, направихме проучване за законодателството в е, тази област. Е, мисля, че цялостната архитектура, която прави системата ни по-устойчива, това показват е, допитванията до тук. Е, Тази сутрин е, аз предложих преработка на директивата за проспектите. Предлагам един по-простичък режим, за да бъдат проспектите по полезни и да помогнат на дружествата да инвестират в капиталовите пазари. Тоест, повишаваме без е, сумите, които могат да се е, инвестират е, от 100 хиляди на 500 хиляди, упростяваме проспектите и действаме с цел да съкратим наполовина времето за одобрение за големите компании, създавайки един режим по така с по-голяма частота на емитиране. Това надяваме се да е, даде възможност и да даде тласък на растежа в Европа. Предстои една зелена книга за финансовите услуги на Дребно. Смятаме, че това ще стане преди коледа. Тук наистина е, очаквам да е, погледнем на финансовите услуги от гледна точка на потребителя, как бихме могли да предоставим повече ползи на от, е, в е, единия пазар. Е, трябва ни система, която почива върху прозрачност, конкуренция, възможността за избор и всъщност система, която използва цифровите технологии. Мисля, че Зелената книга в това отношение ще вдъхне нов живот на дискусията. Паралелно с работата по Съюза на капиталовите пазари продължихме е, усилията за засилване на банковия съюз и съкрещаване на риска. Е, Оказваме натиск върху всички държави членки да, приемат, да прилагат законодателство, което вече са, сме приели, да транспонират е, директивата за възстановяване и оздравяване на банки, и да ратифицират междуправителственото споразумение, което определя приносите и вноските към фонда за еднократно е, оздравяване. И трябва да кажа с радост, че достатъчен брой държави членки са ратифицирали това споразумение, за да може е, да започне работа по него, така както е, се е, предвиждаше на 1 януари 16 година. Миналата година предложихме да се заде европейска е, ИДИС, европейска система за е, гарантиране на депозитите. Това е, целта е да се е, това да бъде един паралелен орган на органа за еднократно спасяване на банки и надзор с цел задълбочаване на економически и паричен съюз. Предложението е да минем от сегашната система на национални схеми за гарантиране на депозитите към схеми, които ще гарантира депозитите в целия банков съюз. Сега до 100 000 евро депозити са гарантирани при фалит на банка и европейската схема, която, ще, е, която предлагаме, означава, че банките ще е, бъдат по-добре защитени е, при по-значими местни сътресения на всяка, всеки етап, на която отделните вносители ще получават същото ниво на защита. Предлагаме първо да се въведе си схема за е, повторно презастраховане и след това тя да продължи до пълното им мутуализиране до 24 та година. Смятаме това да не е, води до разходи в банковия сектор, т.е. тези вноски в ИДИС ще бъдат отчислявани от това, което така или иначе банките внасят в националните си схеми за гарантиране на депозитите предвиждаме и редица други мерки, с които да намалим риска. Например, няма да можеш да получаваш пари от ИДИС, ако първо не си платил вноската си към националната схема за гарантиране депозитите и е, в първите три години няма да можеш да теглиш пари от ИДИС, преди всички е, средства е, да са, са, са изплатени в националната е, схема. Мисля, че това е един балансиран пакет. Е, той предлага нещо срещу нещо, не нещо срещу нищо. Никой, разбира се, не си въобразява, че ще, пътят ще е лесен, но смятам, че единственият начин да напреднем е да работим по намаляване на риска и споделяне на риска и да го правим съв... паралелно. Това е всъщност същността на този пакет. В деня, в който бе обнародвано нашето предложение е, е, по ИДИС, е, с удоволствие трябва да кажа, че приключихме преговорите по новите ни правила за финансовите показатели. Според тях ще, те ще намалят риска от манипулиране, като гарантират, че тези еталони, тези показатели са съответно добре подбрани и мисля, че е, използвам е, повода да благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за работата им по това, тази тема. Миналата година разпозвахме по е, регламента за е, е, секуритизация, което е, чиято, чиято цел е да се увеличи безопасността и прозрачността на финансовия, финансовия пазар и това е в духа на препоръките на, е, по тази тема в е, Г20. Благодарен съм отново на докладчика и докладчите в Сянка. Междувременно не сме пренебрегли защита на потребителя, защото това е от решаващо значение за процъфтяване на е, банковия услуги на дребно директивата за, за, а, осигровките е, е също в ход, т.е. предвижда се да бъде предоставена на потребителите съвета информация, за да направят информи... информирано, да вземат информирано решение. Е, също така защита на потребителите в случая с цифровите плащания при загуба или кражба на е, карта. Е, по този въпрос също постигнахме, както и съответните компенсации, които трябва да се платят в такъв случай при доставчите на услуги. Е, значителна работа бе свършена по целия диапазон от мерки от е, ниво 2. 38 е, такива бяха приети. Очакваме още 30, 23 да приемем до края на годината и смятаме да запазим това темпо на работа и в бъдеще. Това е една моментна снимка на работата, която е в ход е, по моя портфейл. Е, мисля, че напредваме бързо е, по един доста амбициозен дневен ред и мисля, че постигаме добър баланс между поддържането, отстояване на финансовата стабилност, също времено като подкрепяме растежа, инвестициите и работните места в Европа. Аз лично съм амбициран да запази, ускоря това темпо, за да можем да получим осезаеми резултати и за гражданите, и за бизнеса в Европа. Очаквам с нетърпение дискусията ни, за да е, видим заедно как можем да постигнем това, тази цел в предстоящите месеци. Благодаря. Благодаря, Джонатан. Сега давам е, думата на нашите оратори, господин Балц. Благодаря, господин председател, господин комисар. Хубаво е, че можем да продължим този обмен на мисли днес. Искам да се спра на няколко аспекта, които според мен са от принципно значение. Комисията гарантира за е задължена да, да, предоста, да предлага качествено законодателство и да спазва процедурата. Държавите членки все още е, от не са е, започнали да прилагат директивата за възстановяване и спасяване на банките от 2014 година. Как е, как е, може е, да ратифицират е, това споразумение, т.е. от днес за утре, тези, които не са го направили още, не ви трябва ли това да е приоритет на комисията преди да излиза с нови предложения? Не би ли трябвало волята на с законодателя от парламента и съвета при, тази, при тази, това преразглеждане на тези законодателни актове да предвиди някаква дата, някакъв крайен срок и ако, който да бъде спазен. Комисията предлага инициативи за изграждане на банковия съюз, като с око върху рисковете, но питам се, например, как ще направи комисията така, че националния дънакоплатец да бъде заменен с европейски е, дънакоплатец. Едно такова е, решение трудно ще мине в нашата политическа група. Или пък е, Според мен комисията би трябвало да отиде доста по-далеч, е, да помисли за реалния риск и за един е, количествен минимум, минимален стандарт е, и при оценка на риска. Благодаря. Well, thank you. Благодаря за тези коментари. Споделям вашето притеснение относно забавянето на процеса на ратификация на законодателството и ангажиментите на държавите членки. Ето защо през последната година ние положихме всички усилия на двустранна основа с държавите членки в ЕКОФИН, в Еврогрупата и подчертавахме необходимостта от изпълнение. В сравнение с началото на годината и постигнат сериозен напредък, но съм съгласен с вас, че би било по-добре да не се налага тук такова забавене, имайки предвид, че хората са поели ангажименти започнаха процедури за нарушение. Аз ще използвам всички инструменти, с които разполагам, за да се запази натискът. Процентът, който е необходим за IGA да влезе в сила, вече е на лице но всъщност е, в идеалния случай това не би трябвало да става в е, последната минута. Що се отнася до намаляването на риска и всъщност сериозният въпрос е, дали тези мерки дали не би трябвало те да се изпълнят и приложат преди да се приемат нови мерки. Аз мисля, че е, мерките ще бъдат е, приложени е, всички необходими инструменти преди да влезе в сила системата за гарантиране на влоговете. Мисля, че ние сме структурирали по такъв начин предложението, а именно да имаме мерки за намаляване на риска, заедно с мерките за разпределяне на риска, мисля, че всички са съгласни с това, че има нужда от напредък, има разногласия по етапите. Единственият начин да решим проблемите, които вие повдигате, е да работим съвместно и да показваме, че мерките, предложени за намаляване на риска, вървят ръка за ръка с нашите предложения за системата за гарантиране на влоговете ни на Джил. Благодаря. Съюза на капиталовите пазари се възприема като много важен инструмент с оглед на реалната економика. Мисля, че парламентът и дава подкрепата за този пакет, но не съм сигурна, че това е така за съвета, въпреки че съветът, като си има предвид, че съветът проявява липса на европейски подход. Става дума не само за многодишната финансова рамка, която се спъва от интереси. Предполагам, че трудно ще ви бъде да предприемете необходимите реформи, за да постигне успех Съюза на капиталовите пазара. Независимо това дали става системата за гарантиране на влоговете или а, платежоспособността. Какво ще направите вие като комисия, като пазител на договорите, така че фондове като паричните фондове, но и също така и като ЕДИС да станат реално, за да получат подкрепата на съвета. Миналата седмица беше казано, че първата секретизация на некачествените кредити ще започне в за тази година. Това означава, че финансовият сектор не е научил нищо за токсичните продукти. Разбирам, че секюритизацията може да бъде полезен инструмент за повишаване на кредитите в економиката, но тук има повод за тревога. Вашето намерение е да се направи така, че това да не се случва в Европейския съюз, но бихте ли изяснили следното? 826 милиона, милиарда са лошите кредити в Европейския съюз. Как ще направите така, че те да не се секюритизират? Също така има предложение за система за самосертификация. Тя е свързана с определени рискове. Мнозина биха казали, че секюритизацията ще постигне успех само когато има условия за равнопоставено с покритите облигации. В момента те са много по-интересен вариант за банките в сравнение с секюритизацията. И им предвиждате ли нещо в тази област? Благодаря, благодаря за общата подкрепа е, за Съюза на капиталовите пазари. Що се отнася за съвета и Съюза за капиталовите пазари, аз мисля, че има общо взето добра подкрепа от е, страна съвета. Там е, се предприеха бързи мерки по секюритизацията. Работата ще приключи след около седмица или две. Всички 28 държави членки дадаха своята ясна подкрепа за постепенния подход и има яснота по елементите на плана за действие. Моя задача е да работя с тях да има реализация. Наша задача е да постигнем максимално бързи резултати. Съжалявам, че не сме постигнали повече напредък по финансовата рамка. Не постигнахме напредък по, по време на Люксембургското председателство. Надявам се това да стане по време на Хуанското председателство. Разговарях с тях и аз ще продължавам да стоявам тезата, че има нужда от напредък. По секюритизацията конкретните въпроси, които повдигнахте, очевидно ще се решават по самосертификацията аз държах на система, в която емитентите на секюритизация да поемат отговорност за своите действия. Видяхме какво стана с агенциите за кредитен рейтинг, когато рейтингът на кредитен риск беше възложен на трети страни. Е, също имаше възможност да се използва трета страна за да се осигури някаква гаранция. По покритите облигации ние ще започнем консултация следващата година като част от плана за действие на Съюз за капиталовите пазари, пазари и това ще ни даде възможност да установим връзките, за които вие говорите. Берт Лукас. Благодаря, господин комисар. Един простичък въпрос имам за Банковия съюз и третата, третия стълб, е, свързан с е, сигурността. Бихте ли е, потвърдили, че е, рисковете е, се коренят в е, рисковете, които са, е, са симетрично разпределени в Европейския банков сектор и ударението, тежестта е в е, е, държавите е, членки в криза и това се отнася до държавните дългове и частните кредити. По отношение на очакваните плащания при една такава система на гаранции, от германска гледна точка, например, трябва да има нетно изплащане на германските е, банки към европейските е, държави членки. Всъщност, аз бих казал най-напред, че целта на набора от реформи като част от Банковия съюз е да се намали вероятността от провал в бъдеще и да не се наложи да се привеждат в сила схемите за гарантиране на влоговете. Второ, вие напълно справедливо подчертавате факта, че има различни нива на риск в Европейската банкова система. И поредицата мерки, в това число унези за намаляване на риска, имат за цел – да се ограничи рискът и тези въпроси да се решават. И това е изложено в съобщение, което публикувахме заедно с законодателното предложение. Вярно е също така, че начинът по който осъществяваме промяна от застраховане към съзастраховане. Съзастраховането е система, при която след 3 години риска започва да се разпределя. Тук се изчислява рискът, претегленият риск на европейско, а не на национално ниво. И резултатът е, че претегления риск ще доведе до по-нерисковите банки да плащат по-малко, а по-риско и обратното. По този начин ще можем да отговорим на някои от въпросителните. Опитваме се да изградим третата част от банковия съюз и това включва надзор на европейско ниво и системата за гарантиране на влогове на европейско ниво винаги е съществувала, но ние трябва да предвидим защитни мерки и механизми, защото е необходимо да получим подкрепата на хората. Пакетът според мен е много балансиран, но той включва различни етапи, за да има сигурност, че първият етап е реализиран преди да се премине към следващия. Искам да поставя допълнителен въпрос, на който не чух отговор наистина, вие, е, вярно е, че правите усилия да редуцирате риска, но казвате, че риск е, съществува и цялата система на, е, не е готова за това. Е, сега, бихте ли е, разрешили един нетен трансфер от банковите система на германските банки към това на европейски държави членки? Целта е системата да стане по-сигурна така че не е много точно да се каже, че целта или последицата ще бъде някакъв съюз на прехвърлянето на средства. Знам, че мнозина се притесняват от това. Мисля, че е възможно да се избегнат у нези проблеми, които вие повдигате. И нашият подход ще постигне именно това. Благодаря. Мисля, че би било да се направи списък с сумите за спасяване, за да няма разделение между юга и севера. Нил Сторвалт, благодаря господин председател, благодаря господин комисар. Амбициите на Съюз на капиталовите пазари е нещо, което приветстваме и в парламента. Много искаме да започнем работа по законодателното предложение. Имам обаче една въпросителна, която е свързана с една тенденция, която виждаме всички области на формулирана политиката в Съюза има ясен център, който състои от няколко влиятелни държави членки и политиките, които се формулират, съответстват на техните интереси. Резултатът е еднотипен подход, е, като периферията не винаги се зачита. Резултатът са асиметрични сътресения или вълни. Когато чета предложение за Съюза на капиталовите пазари, се притеснявам, че отново правим същите грешки. И това въжи и за системата за гарантиране на влоговете. Има два центъра в Европейския съюз в областта на капиталовите пазари, Франкфурт и Лондон. Е, поради е, може, Разбира се, Лондон е изложен на някои рискове заради приятелите ви от ЮКИП. Бихте ли ме успокоили, че правите онова, което трябва, въпреки някои ваши приятели? Надявам се, че мога да ви успокоя от части с думи, но най-вече с дела. Истината е, че е, имате представа за моя подход. Е, като думи, аз съм съгласен с отправната ви точка, именно, че трябва винаги да се стремим към подход, който да е съразмерен и да избягва в максимална степен еднотипния подход във всяка област, не само в областта на капиталовите пазари, и финансовите услуги. Така че, говорейки за прегледа на, капи, на, капи, на, директ, на регламента за капиталовите изисквания, целта е да се оцени въздействието върху кредитирането, особено за малките и средни предприятия. Това е един пример за съразмерно, що се отнася от целия подход към съюзна капиталовите пазари. Общият подход е да се започне с обща консултация. Аз не започнах с някакъв проект – който да наложа на останалите, аз се обърнах към широк кръг от хора с въпроса къде според вас са пречките и как според вас можем да ги преодолеем. И така подходихме. Друг пример е дебатът, който ще започнем по покритите облигации – аз съм наясно със значението на тези облигации на някои пазари и знам, че не са толкова важни на други пазари. Въпросът за мен не е как мога да наложа някаква хармонизирана система и да създам смущение на добре функциониращ пазар. Е, подходът по-скоро е какво да извлечем като положителен опит от добре функциониращите системи и да го приложим към другите, като в целия процес се стремим да бъдем отворени. Всъщност това е общия подход. Ние търсим ефекта и се опитваме да бъдем максимално гъвкави и балансирани. Аз много държа на това, на този подход, защото Съюз на капиталовите пазари е проект за единия пазар. Проект за 28-те държавите членки. Ако успеем, полза ще бъде най-голяма за страните, в които капиталовите пазари са най-слабо развити. Мисля, че е хубаво да не забравяме, тези страни и да извлечем максимална полза. Фабио Демази има думата. Обикновено аз винаги задавам въпроса за Съюза на капиталовите пазари. Този път обаче няма да го направя, защото става досадно вече е, едно и също да говорим. Това ще започне с структурната реформа предложенията за структурната реформа в момента е спряло в парламента, но то е много важно и за Банковия съюз, и за е, режима за е, закриване на, е, на, на банки. Е, знаете е, как, какво се прави в Ватикана, когато се обявява новия папа. Е, сега не би трябвало да. Е, бих искал да попитам тук, кога очаквате всъщност споразумение, за да не се оттегли това предложение? защото е, тази важна реформа не бива да бъде стопирана. Второ, е, сигурно гарантиране на депозитите е втория въпрос. Е, знаете, че имаме нужда от това. В един обаче валутен съюз, паричен съюз, би трябвало да се направи е, преди да се избегне риска, първо една оценка на риска. Това, което ме е, изненада е това, че е, господин Юнкер обяви, че ще се е, закрие съюза на, на спестовните каси, защо е, е, е, след това последваха противоречиви твърдения на какво се дължи това. И в крайна сметка един малко нещо, което изглежда екзотично, но е много важно и ние всички сме с впечатлението, че след, особено след събитията в Париж, попитах комисията, съвета и и, и е, дали смятате, е, все пак, попитах, поставих въпроса в съвета, дали Обединените нации не трябва да е, вземат мерки за прекъсване е, финансирането на тероризма. Е, комисията отговори, че е, това не е в компетенциите на, на, на на комисията на държавите членки, но не ме удовлетворяват тези частични отговори. Бих искал да зная дали този въпрос отново е поставен на дневен ред. Okay. Uh, so thank you. Uh... Благодаря. Тук има три въпроса. По структурната реформа мисля, че съм бил достатъчно последователен месеци наред, що се отнася до позицията на комисията. Ние смятаме, че банките, които са твърде големи, е, за да пропаднат, трябва да бъдат предмет на нашето предложение. Имаме и общия подход на съвета. По този начин ми се струва, че предложението може да бъде придвижено напред. Знам, че работата няма да е лесна, не е лесна и в парламента, но ние ще стигнем до споразумение. И по този начин ще постигнем напредък. Схемата за гарантирането мога единствено да повторя това, което вече казах. не съм съгласен, че ние преразпределяме риска вместо да го намаляваме. Не. Ние преднамерено излязохме с предложение за намаляване и споделяне на риска. Струва ми се, че това е правилният подход. за спестовните каси. Мисля, че позицията на съвета на комисарите е ясна. Всички банки трябва да са обхванати от схемата за гарантиране на депозитите. Но разбира се, трябва да се вземе предвид спецификата на тези банки. В много от държавите моделът не е подобен на този в Германия – моделът на Шпаркаса и затова трябва да помислим. Със сигурност мога да кажа, че при финансовите продукти най-общо казано, ние искаме да затворим вратичките, така че продуктите да са достатъчно добре защитени, а не хората да бъдат експлуатирани и финансирането да се отклонява и за целите на тероризма. Много внимателно ще трябва да работим и да видим как да направим системата по-здрава. Благодаря. Извинете, колеги, но не може да се задава въпрос за повече от две минути. Заповядайте, Свенки Голд. Добре дошъл, господин комисар. Докато ние заседаваме тук, в Париж се провеждат преговорите за климата. Финансирането е важно за една екологична економика. В плана за капиталовия съюз, вие също го споменавате, имам два въпроса. Първо, в ТРИПС е записано, че устойчивото развитие е свързано и с предоставяне на информация на гражданите за него. До сега обаче ние не сме получили нищо за техническите стандарти. Можем ли да използваме повода на конференцията за климата и да сме сигурни, че вие ще внедрите стандартите, одобрени и от парламента и подплатени от мандата на ЕСМА. Така ще има информация за гражданите. На второ място. Като говорим за схемата за гарантиране на депозитите, е ясно, че трябва да има обща система, която дава равни възможности на всички система за презастраховане също така. Това е ясно и го подкрепяме, но не съм съгласен да има един общ фонд, тъй като подобна система би унищожила институционалните схеми за защита, които са ключово важни в някои държави членки, като Германия – Председателят Юнкер на 8 октомври ни увери, че тези системи няма да бъдат пипани. Как можем да сме сигурни, че комисията казва едно и също? Председателя каза, че тези системи няма да се променят, а вие сега говорите за един общ фонд – По първия въпрос за устойчивото развитие и ТРИПС по-конкретно. При Съюза на капиталовите пазари е ясно, че ние търсим дългосрочната цел. И на международно ниво, и на регулаторно ниво се отчита връзката между устойчивото развитие и финансовото управление. Така че тук трябва да бъдем внимателни, а в конкретния контекст на Съюза на капиталовите пазари, знаете, че ще помислим за облигациите за ТРИПС. Разбирам защо ви интересува тази тема. Ще говоря с моите служби, имам преди това, което казахте и ми се струва, че има как да се консултираме и с ЕСМА по този въпрос. Разговорът ни ще продължи и ще ви дам отговор съвсем скоро за това какво се планира. схемата за гарантиране на депозитите. В този случай позицията, която представих е позицията на съвета на комисарите и на председателя. Надявам се, да сте разбрали, че според нас всички банки мерки трябва да бъдат обхванати, но председателят отчете, че това е специфичен модел, важни са схемите за защита и на инвеститорите. Разговарял съм и с тези спестовни банки и с кооперативните банки. Ние уважаваме техния модел, но искаме да постигнем напредък и със схемата за гарантиране на депозитите. Благодаря. Стивън Вулф не го виждам в залата. Господин Анеманс, благодаря. Аз ще говоря 10 минути обаче. Лорд Хил, исках да ви задам два въпроса. Във връзка с схемата за гарантиране на влоговете, въпросът ми е следният. Ако възникне сериозен проблем, нещо, което би могло да се случи в Южна Европа, то тогава вашите прекрасни принципи за европейска гаранция как ще се използват за намиране на решение на проблема. От една страна, знаете разговорите на господин Камерън с господин Туск, заключенията на съвета, в които се казва, че Обединеното кралство не иска да бъде предмет на дискриминация. От гледна точка на страните, които не са в еврозоната, би трябвало вноските да са доброволни. Е, еврозоната в крайна сметка трябва да предоставя стабилност – как системата за гаранции ще се впише в желанията на премиера на Обединеното кралство. И на второ място коментара на господин Шойбле. Става дума за някакъв съюз на прехвърляне на пари, след като говорим за застраховане. И в този случай банките ще спечелят най-много как отговаря това на вашите прекрасни принципи? Мисля, че първо ще уточня, че самият аз идвам от Северна Европа. В Северна Европа също има проблеми с банките. Много ми се иска това да не беше така и да може да се каже, че Става дума само за една част от Европа, но така или иначе във вашите думи едва ли не се съдържаше разбирането, че става дума за някакъв уникален проблем. Докато аз виждам и в собствената си страна какви о, огромни проблеми има в банките и до какъв хаос понякога се стига. Така че и нашите банки си имат проблеми във всички държави на Европейския съюз, включително и банките по кооперативния модел. А за това, което казахте, прощавайте, ако не ви разбрах добре, или ако не съм разбрал връзката, която направихте, между това, което е написал в писмото си господин Камерън и какво е казал председателя Туск. Как всичко това отговаря на една Европа с различни видове парични единици? Ясно е, че Банковият съюз обслужва държавите от еврозоната, но също така и всички държави членки, които биха искали да се присъединят. Това са и норми, с които би трябвало да се съобразяват и държавите членки, които не са част от еврозоната, а за схемата за гарантиране на влоговете мога само да кажа това, което казах и по-рано – Важно е да се внедри система, която да укрепи банките в цяла Европа. Всички ние можем да бъдем подложени на банкови сривове. Една такава обща система ще защити по-добре всяка от държавите членки, която би се натъкна на проблем. Благодаря, Маркус Вебер. Комисар, ich will nur zwei kurze... Благодаря. Два кратки въпроса имам. Първият е от една година вече при едно, е, при предишното изслушване една колега ви е попита, ще излезете ли с предложение за, за промени в е, гарантиране на депозитите. Ние, вие казахте, че това се предвижда, е, че е, ще представите доклад пред 2019 за прилагане на досегашната система. Какво сте претеглили до сега, за да е, констатирате, че е, е необходимо да се предложи такава европейска система? И второ, е, е, Съюза на капиталовите пазари е, би трябвало да има, разбира се, за да има такъв пазар, трябва да има е, е, постоянен източник на кредитиране как е, в случая се е, е, ще се прилага директивата за капиталовите изисквания 4 и МИФИЦ Питам се, малките кредитни институти, които е, нямат, е, не могат да си осигурят е, европейско финансиране, как ще се справят в тази ситуация? По първия ви въпрос – Нека ви напомня доклада на шестимата, на петимата председатели. Той беше оповестен горе-долу преди около година, като че ли много време мина от тогава. Но това е един от елементите, който е променен. Има и друг елемент – Ако ние искаме да постигнем напредък, то би трябвало да помислим как да се справим с доверието, защото доверието наистина е уронено в много от държавите членки. Струва ми се, че начина по който може да се възстанови доверието е да се работи постепенно – не всичко да се прави наведнъж. Това е моят подход и при капиталовия съюз, съюза на капиталовите пазари и при схемата за гарантиране на депозитите. Това е различно предложение. Още 2012 година, нека ви напомня, че се търсеше пълна мутуализация на риска. Това беше първоначалния замисъл. Сега обаче подходът е много различен. Ние се опитваме да намираме решения постепенно и да откликваме на проблемите, които се очертават, за да има по-голямо доверие. След това, как ще насърчим малките и средни предприятия и кредитирането за тях? Тук би трябвало да има цял набор от мерки. Аз съм съгласен с казаното от вас, че Съюза на капиталовите пазари – няма да даде пълното решение. Наистина трябва да дадем и допълнителни възможности на бизнеса да се включи, може би чрез едни по-добри системи и за информиране за кредитите и за инвестиране, но въпросът как да се помогне на банките като основен източник на финансиране в много от държавите членки намира своя отговор в нашите предложения за секюритизация. Баките използват отразяването в своите баланси, отпускат повече кредите на МСП. Това се прави и в страни като Германия. Базел 2. Съгласен съм тук, че е необходимо да има пропорционалност в капиталовите изисквания. Ние имаме още един месец до изготвяне на предложението. Всеки може да се включи, ако желае. И да ни уведоми дали в приятото законодателство има някои неочаквани проблеми за кредитирането на МСП. Благодаря, Ренато Соро. Grazie Presidente. Eh, Интересава сапре лопинина и лорд Дил. Какво мислите по един въпрос, който ще обсъдим след малко в нашата комисия? Въвеждането на рисковия фактор в банковите отчети. Проблемът е, че от една страна средземноморските страни бяха подложени на една погрешна политика, характеризирана с минимална гъвкавост. Мисля, че започнахме да излизаме от политиката на прекомерни економи. От друга страна, страните, които проведаха най-много солидни мерки, започват да се придвижват към някаква стабилност. в може би тук става дума за лишаване на страни, които имат най-много нужда от средства, страни, които имат най- нужда от най-много средства, биват лишавани от тях. И аз смятам, че ние подценяваме ефектите на подобна политика. Опасно е предложението, което има за цел да е, подкопае процеса на сближаване в економиката и сближаването на финансовите системи и е, системите на бюджетите им. Благодаря. sensitive to... Мисля, че това, което казахте, че трябва да е, внимаваме с е, рисковете, е, свързани с финансовата стабилност е, и е, това прекалено драматично, бързо е, действие, без е, да се премислят нещата предварително, това се е, вписва в общия международен дебат за е, е, държавния дълг и рисковете свързани с това, така че въпросът трябва да се разглежда в един по-широк международен контекст, не само в Европа, но е, в Европа и в други юрисдикции защото е, като се объркат нещата от самото начало, последствията ще бъдат значими. Но пък това, което казахме е, и казваме по един балансиран начин, е да се търси, да се погледне намаляването на риска по-общ е, план. Е, казахме в нашето съобщение за, по повод схемата за гарантиране на влоговете, дали можем да решим въпроса с експозициите, на отделните банки към държавния риск в собствените им страни. И мисля, че това е една област, една тема, по която трябва да се работи допълнително, защото тук има един основен въпрос, и, който не трябва да изпускаме от внимание. Трябва да действаме реалистично, но е, по начин, който не застрашава финансовата стабилност. И това именно възнамеряваме да правим. Това е подхода, който възнамеряваме да възприемем в е, следващия е, период. Благодаря, Георгиос Крицос. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам към комисаря. Банковия съюз напредва по план и комисията дава своя принос в това отношение и то е много положително. Същевременно обаче редица професионалисти от банковия сектор мислят, че новите, регла... новите правила в крайна сметка ще принудят големите, най-големите банки да се свият и ще затрудни е, по този начин тяхната конкурентоспособност по отношение на банките от САЩ в глобалния пазар. Как бихте реагирали на подобна критика? има ли опасност е, от твърде много регу... правила, рестрикции, ограничения, които в крайна сметка да се отразят върху резултатите на големите европейски банки? въпросът има и е свързан и с гръцкото положението в Гърция. Преди системните банки в Гърция да, приклю, да приклю да, те, те, са, те ще приключат рекапитализацията си при много неблагоприятни економически условия. Смятате ли, че гръцкия банков сектор може да следва тенденцията на Европейския банков съюз според графика, който вие сте представили? Или смятате, че банковата система на Гърция е специфичен случай, който трябва да се разглежда като изключение към правилата, към нормата? Благодаря. По първия ви въпрос, въпросът ви по същество е дали няма твърде много регламентиране, твърде много норми. Отчасти това е нещо, по което всички, които работим в тази област, мислим. Това е едно общо усещане и именно сега това правим. Да си дадем малко време, да помислим, да се е, дистанцираме за момент и да видим дали подхода ни е верния по отношение на и от гледна точка на работни места и растеж. Това е отговор ми на общия ви въпрос. Колкото до допълнителни регулаторни е, мерки. Знаем, че е, предстоят такива МРЛ и други дискусии се водят в е, други форуми, в, по, в Базел, по регламента Базел. Въпросът, който трябва да, подходът, който трябва да възприемаме, да се опитваме да, да действаме в е, международната регулаторна среда, но същевременно, когато си казваме различните препоръки, произлиза от различни комисии, трябва да си задаме и следния въпрос е, същевременно те отговарят ли винаги на спецификата на Европейската банкова система, защото тя е различна и се е формирала по различен е, начин от Американската банкова система, има различна предистория. Така че не би трябвало да е, смятаме, че трябва да внасяме всички е, черти, които може би са уместни, подходящи за американския модел, да ги транспонираме и внасяме е, и прилагаме към европейските е, банкова система. Аз искам да имаме силен банков сектор и хубаво е да е, би трябвало да имаме силни банки, банки, които да могат да, да изпълняват своята формираща пазара функция, банки, които са, да, са в състояние да отпускат кредити и да се конкурират в това отношение, колкото до гръцките банки най-общо и законодателството в тази връзка. Мисля, че трябва да продължим с това законодателство. Трябва да го прилагаме общо по отношение на всички държави членки, законодателство за възстановяване и за оздравяване на банки. Е, колкото до положението на гръцките банки, необходимостта от рекапитализация, рекапитализ... рекапитализ капитализация, набирането на е, капитал от частния сектор, без да се проявява до, до публичния сектор. Мисля, че е, това е посоката и тук някои резултати са насърчаващи, но целта е ясна да укрепим целия банков сектор и да продължим процеса на реформи. Благодаря, Петър Зимон. Yeah, Благодаря, господин председател. На пресконференцията миналия вторник вие казахте, една такава национална система за гаранции ще е, действа само когато една е, държава членка прилага не само старата директива за е, гарантиране на е, депозитите, но и е, новите е, инструменти. Това казахте на пресконференцията. Въпросът ми обаче е така ли е наистина? Ако погледне човек е, текста на закона, във всеки членове 4, 6, 7 и 8 от старата директива са взети за прилагането на Съюзна капитал въпросът ми е първото прилагане на е, е директивата за възстановяване и възряване на банки е ли условие за да се гарантира достъп до средствата, които, за които говорите за презастраховане, а по-нататък за преразпределяне, за разпределяне на риска. не пише в текста, който ни предлагате, как конкретно ще се водят националните фондове и как ще изглежда именно разпределението на риска в тях. Говорихте за е, публичните, за световните каси, е, кооперативните е, банки, но как как това ще изглежда срещу притегления риск в европейската система. Защото без такъв фонд във всяка държава членка не бихме могли да изпълните задачата си. Как ще се гарантира чрез въвеждането на национални фондове като фондове, схема за гарантиране на депозите, че, че ще можете все пак да гарантирате, че националните системи, е, които съществуват сега в държавите членки, ще продължат да съществуват, е, ще съществуват паралелно с европейската или независимо от тях? Well, I think on the first point. По първия въпрос – има един доста простичък е, практически отговор във връзка с прилагане на директивата за възстановяване и е, оздравяване на банките. Последната информация, с която разполагаме, е, че тази директива ще бъде транспонирана напълно до края на тази година от 27 е, от 28-те държави членки. Може би една няма да го направи преди януари, така че докато се предвижим с предложението за ИДИС, всъщност на тази директива ще се прилага с пълна сила. По втория въпрос. Да, така е. Бихме искали да изградим, да построим една система на вноски, която е, почива върху риска което да даде възможност на по-силни, на по-сигурните банки да внасят по-малки вноски в ИДИС. И това е философията на това предложение. Да работим за и мислим каква ще бъде тази система на вноски. Това ще е част от законодателния процес, през който трябва да минем. Мисля, че SRB, а не ние, ще отговарят за изпълнението и прилагането на този инструмент и ще правят калкулациите. И мисля, че по този начин ще се стигне до една жизнеспособна система – мисля, че всички тези въпроси са обхванати. Аз е, разбирам конкретните е, ви въпроси и съм признателен за разговорите, които сме водили до сега. И в месеците пред нас предстои много задълбочена работа, за да се отговори на всички въпроси с е, отговори, които да удовлетворяват всички нас. Остава още една минута един кратък допълнителен въпрос. Точно тази работа в следващите месеци, е, как ще се премери риска в е, вашето предложение за ниво 2? Оценката на ниво 2 и администрацията, управлението за това, е, т.е. оценката на риска се разглежда различно, отколкото тук в парламента до каква степен сте отворени към е, желание за промени на второ ниво, които да обсъждате, да обсъждаме заедно с е, вас и с съвета, свързани с риска. Well, I think the, the um, precise way in which we address this. Мисля, че е, точно начина по който ще решаваме въпроса все още не, не е, е финализиран, но на, напредваме водим дискусии за това как ще прилагаме на практика нещата. Аз разбира се съм готов да обсъдя с вас или всеки от вашите колеги е, пъти от тук нататък. Благодаря, Брайан Хейс. Благодаря, един коментар. Радвам се, че пояснихте, че от рическа гледна точка сриват, сриловете на Европа не са само в Южна Европа. В моята страна, Ирландия, има примери за обратно. Имам два въпроса към вас. Първо, по ТИТИП видяхме, че с срива на Леман Брадърс – Видяхме взаимната свързаност на финансовите пазари между САЩ и Европа. Нивото на финансовите услуги е, е добро, но има различен е, набор от правила в двете системи. Какъв е потенциала за финансова глава в това споразумение? Сега се води последния кръг от преговори. И според вас би ли било системна грешка, ако не постигнем споразумение по финансовите пазари? Вторият ми въпрос е за финансовите услуги на Древно. Бихте ли казали кога ще излезете с зелена книга по въпроса? Знам, че сте споменавали този въпрос. По-малко 3% от потребителите в САЩ използват застрахователни продукти в други държави членки. И това е така да се каже пепеляшката на Европейската комисия през последните две десетилетия. Кога ще има ли предложение и кога ще го видим? И като имаме предвид разнообразието от финансови услуги, разнообразието от лихвени проценти, какво ще предприемете. Това е много важно от гледна точка на потребителите, за да могат те да търсят най-изгодните условия. Отговор. По въпроса ви за финансовите услуги на Дребно, предстои публикуването на зелена книга. Това ще бъде следващия месец. Надявам се в началото на декември. Каква е целта? Също както при зелената книга за Съюза на финансовите пазари, целта е да, за, да бъде провокиран дебат – Исках дебата да започне точно по начина, който посочихте ви от гледна точка на потребителите. Вместо по-традиционен подход, институционална гледна точка, да мислим за финансовите услуги от гледна точка на гражданите, които ги използват, независимо дали става дума за застраховка за кола, е, също така ипотечни заеми, пазара за найем на автомобили. Там според мен е, предстоят усилия за подобряване на прозрачността. Всички имаме опит с е, наймат на автомобили по време на вакансиите. Целта е да намерим прагматичен подход. Според някои Причините за различията са свързани с исторически причини, характера на пазарите и така нататък. Но всички въпроси, които вие зададахте, трябва да бъдат включени и това е което искам и Зелената книга да анализира и на основата на предложенията ще се опитаме да постигнем споразумения. За търговско-инвестиционното споразумение с САЩ е, съм съгласна с вас, че има нужда от система за по-добро финансово регулиране, което контролира достъпа. И не е нормално интелигентно Европейски съюз и САЩ да не взаимодействат. Очевидно е, че съществуването на различни паралелни системи е свързано с доста пречки. В крайна сметка, онова, което се получи, няма да е много ясно, тъй като предстои още много работа, но ние ще се. Но ние трябва да намерим начин да постигнем по-добро сътрудничество по финансовото регулиране. Ще продължим да настояваме е, за тази е, тема в хода на преговорите. Господин Вайдзекър, благодаря. Имам два въпроса, господин комисар, към вас. Единият е свързан с е, структурната реформа на банките. Приветствам трайният ви интерес към темата, както стана ясно днес след обяд. В последното ви съобщение структурната реформа на банките дори не се споменава. Това означава ли, че се пренебрегва този четвърти стълб. Според вашия предшественик сега се оказва, че този, че тази реформа е някакво пето колело. Смятате ли, че действително това е четвъртия стълб? Вторият въпрос е свързан с системата за гарантиране на влоговете. Економистите смятат, че е, застраховането функционира добре, когато има едно покривало от невежество. Сега, ако погледнем магическата година 2024, когато ще бъде създадена цялата система, това було на невежество може да не е прозрачно. Кое е по-важно? Датата, която сте заложили в предложението или изпълнението на всички предпоставки, на които държите? И това е вторият ми въпрос. По вторият ви въпрос – Причината за датата е да, и, да има съответствие с датата, на която фонда за оздравяване да влезе в сила. Но в основата на вашият въпрос, и всъщност това е причината за съществуващата структура, която се основава на фази. Този подход на различни фази има за цел да се постигне постепенен напредък. Само по този начин ще успеем да постигнем онази цел, която сме си поставили за 2024 година. Датата в, според мен, не е някакъв е, двоен подход. Ни ще, подходът ще ни помогне да постигнем тази дата и подходът е логичен, имайки предвид и други срокове, които са заложени. По въпроса за реформата на банковите структури, вие споменахте че е напредъка с структурната реформа на банките е като към е, нещо, което си остава такова каквото е било. Нещата като че ли отнемат повече време, отколкото сме искали. Моят подход би бил да се приема по-малко законодателство, но когато се приема законодателство, то да се ратифицира бързо и да се приложи добре, защото противното вреди на политическия дебат. Освен това, както казах, изпълнението на законите е изключително важно. Според мен, мерките в съобщението бяха свързани с нови мерки, стъпки, които все още не са били предприяти. Не, не е започнато още законодателство по някои въпроси, но то ще започне. Аз вече изтъкнах причините, поради които не е разработено законодателство. Надявам се да постигнем напредък и се надявам, че по този начин ще заздравим банковата система. Извинявайте, не казахте за ролята на реформата в банковите структури. Председателят, благодаря на Джонатан Хил, благодаря на колегите за интересния разговор и сега ще се занимаем с конкретно с законодателния процес. Ще обявим веднага разпределението на досиятата. Очакваме да започнем работа по законодателни аспекти и някои въпроси повдигнати от колегите ще бъдат решавани в процеса на обикновената законодателна процедура. Благодаря на Лорд Хил. Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Сега едно съобщение преди това. Най-напред с оглед на съвместното заседание с МПА утре след обяд, залата ще бъде пренаредена така че в края на сутрното заседание си вземете нещата. Сега по тристранните срещи на 27 ноември беше проведен последният трилог по показателите. Беше постигнато споразумение, бяха включени няколко елемента, режим за съразмерност, където Показателите са критично важни и важни. Има четири категории показатели. The minimis regime, third country benchmark. Показатели от трети страни могат да се използват в Съюза. Endorsement procedures, Специфични държавни изисквания са приложими към показателите. Сега ние отчитаме принципа на съразмерност. В момента се извършва техническа дейност и очакваме, че ще гласуваме окончателния текст, когато дойде доклада от Корепер. Той ще бъде през декември благодаря на докладчика Кора и нейния екип. Друга тристранна среща статистика на платежните баланси. Първият беше на 23 ноември. Екипа от преговарящи идентифицира основните проблеми с съвета. Предвидена е техническа среща преди вторият трилог през средата на декември. Има още един трилог, хармонизация на цените за потребителите. Той се проведе миналата седмица. Постигнахме политическо споразумение. Има само един елемент, който следва да бъде уточнен между комисията и съвета – Що се отнася до парламента, досието може да се счита за приключено. Насърчавам комисията и съвета да постигнат споразумение по този важен, но не съдбоносен елемент, за да можем да приключим с този важен документ. Сега решенията на последното съзнание на координаторите. Ще бъдем първите, които ще започнат нова процедура. ЕКОН постигна споразумение по предложение на колегата ИСИАР в съответствие с правило 42 от правилника. Това става дума за законодателно предложение според процедурата ако съответната комисия счита, че е допустимо, че депутатът може да събере е, подписи и ще, ако бъдат събрани нужните е, подписи, разрешението за доклад по собствена инициатива ще се утвърди. И опитът е интересен, надявам се той да се окаже успешен. И накрая допълнителни капиталови изисквания за глобално застраховане. Ще проведем дискусия на бъдещо заседание на парламентарната комисия. Искането за допълнителни капиталови изисквания за глобалното застраховане е тема, която ще бъде обсъдена. Секретариатът ще ни даде повече подробности в бъдеще. Сега, общи правила за секуритизация, доклада ще бъде на селистите, пруденциално изискване за кредитни институции, инвестиционни дейности на НФП, преглед на директивата за проспектите АОД, европейски европейска система за презастраховане ЕНП, бюджетен капацитет за еврозоната, социалисти и демократи. Постигна се споразумение, бъдещото споразумение да се даде на групата на ЕКАРЕ и накрая комисията прие препоръка от 26 ноември. Парламентът ще даде своето становище оценка по препоръките чрез специално предвидена глава в Европейския семестър. Срокът за изменение за този доклад е 8 януари 2016 година. Измененията ще се обсъдят в края на януари, гласуването в комисията на 18 февруари. Това е всичко като съобщение и сега преминаваме към пета точка, по която ще дам думата на себе си като докладчик. Годишния доклад за Банковия съюз, годишен доклад за 2015 година. Благодаря, колеги. Това е първия доклад по Банковия съюз с който нашата комисия предлага да реши деликатната задача за осъществяване на парламентарния контрол върху състоянието на банковия съюз и нейни, неговите елементи. Не защото съм доклад, но очевидна е много важна функцията на парламентарен контрол върху Банковия съюз. И този доклад съответно е много важен. Той е част от поредица годишни доклади, по които не само даваме оценка на състоянието на Банковия съюз, но също така тези доклади имат за цел да дадат конкретна оценка на дейностите, извършвани в различните а, стълбове. Докладът се състои от три части. Оценка на функционирането на банковия съюз и трите части са единен надзор, Едино оздравяване. Очевидно голяма част от вниманието е насочено към първия стълб, в това число и защото ще отбележим първата годишна от единния надзор. Мисля, че си заслужава да навлезем в детайлите и да оценим кое е дало добри резултати, кое следва да се подобри в единия надзор. Оценката, която правя в доклада, е, че единия надзор е успех от оперативна гледна точка и от гледна точка на качеството на надзорните дейности. Разбира се, е неизбежно, че има и елементи, е, по които не можем да нямаме критични забележки. От оперативна гледна точка няма съмнение, че оценката може да бъде само положителна. И може би не се е, отчита достатъчно колко е сложно да се изгради един надзор за толкова кратко време. И тук има специфични елементи, отнасящи се до положителните елементи изграждането на, инфра... на информационни инфраструктури, съвместни надзорни групи, реализация, изпълнение на общи процедури. Един елемент, който констатираме е, че голяма част от дейността е насочена към административни елементи. И ние оценяваме предложения, предложения свързани с бюрократичният натиск и чрез механизми за делегиране на някои административни дейности. Що се отнася до съвместните групи за надзор, оценката е много положителна, въпреки че е, има какво да се направи за подобряване на дейността на националните компетентни органи. Една критична забележка е свързана с недостатъчното планиране на дейността за надзор. Има какво да се подобри. Тук подобряваме необходимостта от контактите избягване на дублирането, избягване на ненужните бюрократични тежести. И мисля, че, мисля, че е хубаво да се подобри взаимодействието между трите генерални дирекции за микропруденциалния надзор. Да се изгради хоризонтален надзор. Е, и смятам, че това е и че има недостатъчно разбиране е, за подхода за общия надзор. Що се отнася политиката за надзор, оценката е много положителна по общата оценка и следва да потвърдим, че имайки мисля, че желанието за повишаване на банковите изисквания е необходимо, за да могат банките да функционират добре. Разбира се, следва да държим сметка и за конюнктурните елементи, т.е. елемент за координация между макропруденциалната и микропруденциалната политика. Изискванията, необходимостта да се осигури взаимодействие между различните елементи, за да има повече сигурност. Що се отнася с РЕПИ, даваме оце, положителна оценка за новата методология, въпреки че тази методология би могла да се подобри, тъй като се разработва в движение, така да се каже прагът за разпределение на плащанията е подходът, който може би не е единственият възможен. Може би трябва да се предвиди повече гъвкавост между първият стълб и праговете за МДА. Подкрепям дейността за хомогенизиране на практиките по надзора. Нямаме време да се анализират предложенията за националните решения. Това ще бъде предмет на по-задълбочен анализ. Мисля, че оценката е положителна, някои елементи следва да се прецизират, като датския компромис, например, наличието на две нормативни бази и условията за равнопоставеност. В доклада се подчертава значението на взаимодействието на претегления риск Остава един критичен елемент относно недостатъчния капацитет за измерване на всички форми на банков риск, освен кредитния риск. Това е тема, която възникна и в цялостната оценка. По-то, това са дейностите на трето ниво. Е поради недостатъчно време ще прескоча другите елементи в доклада, отнасящи се до механизма за преструктуриране. Следва да подчертая, че оценката е положителна и очаквам и вашите оценки. Втората част е свързана с единния механизъм за преструктуриране. Оценката за извършната до сега дейност е положителна. Формулирани са някои препоръки. Последната част е третия стълб. Са теми, които обсъдихме и с господин Хил, мостовото финансиране, бекстоп – Подчертаваме значението на, а, директ, на между, междуправителствено споразумение за единия фонд за преструктуриране. работи се по мостовото финансиране и наблюденията, изразени в съобщението за Банковия съюз, са необходими според мен, аз споделям тези а, наблюдения. Накрая темата за бекстоп става дума за сумата над 50 милиона. Трет, по третия стълб няма какво да се каже. Имаме законодателно предложение, което предизвика силен интерес. Докладът няма какво много да каже. Очакваме активното участие на парламента по обикновената законодателна процедура. И накрая призив към колегите с този първи доклад се надявам да се съсредоточа върху оценката на конкретните дейности, по надзора. Нямам за цел да обсъдя всички въпроси, свързани с структурните реформи, конкретни законодателни процедури. Имаме други възможности да обсъждаме тези въпроси. Ето защо моят призив към вас е да запазим доклада като доклад, който да е инструмент за отчетност на различните инструменти. Благодаря. От името на НП, господин Банд. Благодаря, скъпи Роберто. Благодаря за представенето на доклада ти по Банковия съюз. Няколко кратки бележки имам. Мисля, че трябва да се разглежда е, държавната, връзката между държавата и банките, защото нещата не опират само до националния, не трябва да се замества в крайна сметка националния закуплатец и неговата роля с тази на европейския. Би трябвало да се предприемат допълнителни мерки за ограничаване и намаляване на риска, според мен това е ключовия въпрос. Не съм на мнение, че доверието на банковия съюз е, може да бъде гарантирано чрез бекстопа. Според мен, Белин спасяването е, на банки би трябвало и ще се наложи да бъде въведено. Тук е, е, и трябва да се предвиди един обвързащ много по-висок е, профил на загуби, това ще се наложи в крайна сметка. Мисля, че едно е, уместно финансиране, в крайна сметка трябва да се използва, механизъм за финансиране, трябва да се използва като стимул. Необходимо е банковия сектор в дадена държава членка да отговаря за изплащане на задълженията си. И защото такъв един общ, в такъв случай един общ бекстоп е, според е, е, в рамките на Европейския механизъм за стабилност няма да е вече толкова наложителен. И в крайна сметка една е, е, защита на е, депозитите всъщност ще доведе до ще намали до риска за банките и мисля в тази насока трябва да работим допълнително в следващите години. Thank you. I... Благодаря. Всъщност аз направих грешка първо трябваше да дам думата на Ева Палунова, но грешката е моя. Ето сега ви давам думата. По-скоро заложих предварително втория кръг Ева Палунова. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и като докладчик. Нашият координатор всъщност засегна някои много важни идеи, но нека и аз се спра на ключовото съдържание от доклада, което за мен е важно. Ще бъда кратка, ще следвам реда, в който вие представихте идеите. Имаме трите стълба на Банковия съюз. Единият механизъм за преструктуриране трябва да се допълни от схемата за гарантиране на влоговете. Като говорим за МС или единия механизъм за преструктуриране, трябва да имаме предвид, че ние искаме да увеличим устойчивостта на европейската банкова система. Този механизъм трябва да се управлява добре. Освен това, трябва да се помисли за административните процедури за единия механизъм за преструктуриране. Тук са ни необходими адекватни мостови схеми. Ако е необходимо, трябва и захранване със съществен ресурс в периода преди завършването му. Също така, ние трябва да изграждаме банкови модели в Европейския съюз без национална диференциация. А по европейската схема за гарантиране на влоговете, то наистина е добре да се въведе механизма за презастраховане. Това според нас е важна стъпка при финансовата стабилност – но също така трябва да се има предвид и връзката между банката и националния суверен. Няколко думи свързани с стратегията на европейската финансова рамка. Нещо, което трябва да се допълни и завърши. Съответно и с регламента за капиталовите изисквания и плана за действие за Съюза на капиталовите пазари. Искам да подчертая, че ни е необходимо широко съгласие по тези многобройни реформи, защото ние трябва да бъдем прозрачни, отчетни, демократични трябва ни политическа воля и решимост да изпълним поставените резултати в името на гражданите и конкурентоспособността на европейската економика. Не бива а, да отклоняваме вниманието си заради факта, че има голям брой законодателни актове. Необходимо е наистина те да бъдат прияти в подходящия момент, но възникват и важни въпроси, които понякога като че ли пренебрегваме. Как да използваме най-добре ресурса в Европейския парламент, за да сме сигурни, че ще наблюдаваме отблизо този огромен брой законодателни актове. Според мен е важно служителите ни също да бъдат достатъчно подготвени да работят по тези досиета. Аз съм готова да ви помагам и да работим заедно през идните седмици. Благодаря. Беатрик, заповядайте. Благодаря. В първия доклад по това е благодаря наистина за това, че давате възможност за предложения. И предполагам, че ще има много такива. Е, предполагам, че това няма да ви изненада. По първия стълб, вие вече споменахте, в доклада вие оценявате много положително е, резултатите от работата на Европейската централна банка и надзорния и съвет. В това отношение не би било уместно това да, да сме твърде критични, защото става дума за един огромен, е, грандиозен проект, който тръгна от нищото, започва от нищото, с съответните е, ограничения. Германия не се слави с чувство за хумор и хубавото си време, обаче е, едно, с едно се слави, а това е именно е, функционалността, ефективността на своята администрация. И трябва да ви кажа, че в Германия бе необходимо 10 години да се създаде този е, банков надзор. И да не говорим за различните култури, различните езици, които трябва да бъдат обединени в едно за да се изгради този надзорен съвет на Европейската централна банка, опасявам се, че тук ще стигне до една вавилонска, едно вавилонско стропотворение от е, езици и проблеми и когато се зададе следващата банкова криза, не зная и се съмнявам сериозно доколко може да бъде ефективен такъв един е, инструмент, такава една, такъв един орган. Говори се тук за 100 милиарда евро. Същевременно доклада, в доклада се говори и за нови капиталови изисквания към банките. Тези две неща не се връзват или едното, или другото. Ако фонда е твърде малък за да гарантира това, тогава е, би трябвало да се засилят капиталовите изисквания също времено. Доклада е, предлага този бекстоп да се финансира с пари от е, Европейската централна банка, но в крайна сметка това ще са пари, които ще от националните денакоплаци. Не трябва да не трябва да забравяме каква е крайната цел на всички, именно да е допустим банкрут на банка, фалит на банка, без обаче да се поемат пасивите от денакоплаците. И разбира се, би трябвало да се помисли наистина за някакви държавни гарантии за големите предприятия, защото пазара не предлага такъв. И по третия стълб, мисля, че този въпрос изникна днес и в е, разговорите с Лорд Хил, а именно гарантиране на депозит на, на влоговете. Ние сме против това, ние не смятаме, че е необходима европейска гаранция, а по-нататъчно социализиране, откриване, на е, рисковете, които трябва да бъдат видими, да са ясни причините, които са довели до тях е, и съответни гаранции да бъдат предвидени за това. Защото прехвърляне на националния риск върху другите държави членки означава прехвърляне на времето от е, е, на лоши економически решения върху на гърба на държави членки, които с здрава финансова политика. Мисля, че това ще доведе до допълнителни кризи и това обобществяване на, на, на поемане на риска и гарантиране на влоговете е, не е приемливо за нас. Благодаря. Силви Голар, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за доклада, който според мен е балансиран. Ще видим как ще работим по измененията, но нека се спра на три точки. На първо място, хронологически, много ме впечатлява това отричане на съществуването на еврозоната и на еврото, като че ли не го виждаме но идеята да имаме вътрешен пазар с финансови услуги и същевременно едина парична единица ми се струва странна. Това е странна економическа логика. На второ място тази увереност, която виждаме, че ще се работи заедно на национално ниво и на европейско ниво. Като че ли напълно можем да се доверим на националния надзор. Същевременно ние не искаме да се фрагментира еврозоната, не искаме да се раздробява пазара на финансови услуги в тези 28 държави членки. Това е първото, което трябва да се акцентира малко повече в доклада. То е ясно, но като че ли понякога се забравя. На второ място единия механизъм за преструктуриране или МЕП. Ние много разчитаме на европейския надзорник тук. На мен самата това ми се струва по-разумно, отколкото да се въвежда твърде много правила защото трябва да има връзка между финансовата стабилност и финансовия надзор, това е ясно никой не го отрича, би трябвало да се даде малко повече свобода, която да се използва по осмотрение. На трето място. Може би трябва да се дообясни малко повече как се работи на международно ниво, като говорим за финансовия борд за стабилност – и извършването на надзор в глобален план, защото трябва да има връзка между това, което се прави в световен мащаб и което се прави в Европа. Но така или иначе, според мен, господин председател, вие много добре сте задали рамката на този доклад и е, се радваме наистина, че ще можем да работим заедно. Благодаря ви, Фабио Демази. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich vertrete... Благодаря. Аз е, представям докладчика от моята политическа група. Благодаря на докладчика за този наистина амбициозен доклад. За нас е отрешаващо значение банките, също да могат да фалират без това да подкопава, да поставя под на риск финансовата стабилност или пък да се натоварва допълнително за данакоплатеца. И мисля, че точно това трябва да наблегне допълнително, да се засили в, като елемент в доклада. Колкото до банковия надзор, виждаме два момента, 24 и 25 точка в е, немския превод на доклада. Там се казва, между другото, че в 25-та точка, че става дума за разпределяне на задачите и компетенциите, е, разпределяне, разделяне от, на регулирането от надзора. Малко скептично съм настроен, тъй като е, наистина като е, е, в ЕИП аз виждам конфликтни интереси като е, е, кредитодател от последна инстанция. И бихме се радвали, ако се засили е, този момент в доклада, който се отнася до този конфликт на интереси. После е, в е, констатирали сме проблеми в е, документите, които е, ни бяха предоставени. Е, особено оценката на, на информацията, до каква степен е, е конкретна е тя. Тук се казва доста дипломатично, е, че парламента, е, до каква степен парламента има капацитет да оценява работата на ЕИП и на, извинете, на ЕЦБ и смятаме, че е важно преди да говорим за подобряване на капиталните квоти, да поставим по-силно ударение върху ограничаване на отпускането и изплащането на дивиденти. Това в крайна сметка смятаме, че е важно, когато се говори за пари на дънакоплатеца, когато те ще се задействат, това да се избягва, разбира се, поначало, но ако се наложи да има съответния контрол чрез е, златни акции или други, така че да не се задължава да накоплатеца, но да има достатъчно публичен контрол върху тези процеси. И смятам, че това е въпрос, по който трябва в доклада да се е, обърне повече внимание. Благодаря, Свен Гиголд. Първо трябва да благодарим на докладчика. Аз напълно споделям вашите амбиции с доклада. Споделям и подхода. Не е необходимо да даваме глас на абсолютно всички различни възможни позиции за това как да се регулират банките. Не е необходимо да се повтарят дебати, които се провеждат в други формати или да се обсъжда съдбата на еврото. Това просто не е полезно и не помага на гражданите. Необходимо е по-скоро да искаме създадените структури да бъдат достатъчно отчетни и отговорни. Затова би трябвало докладчиците в сянка да стигнат до съгласие, какъв да е политическия дебат, и как се отчитат резултатите от предходната година. Напълно съм съгласен, че докладчиците Сенка са постигнали много за този кратък период. Знаем какви са били ограниченията, колегите вече ги засегнаха. Но ако говорим за реалния свят и случилото се през този период, то е ясно, че има напрежение между ролята на надзорника и конкретната роля на ЕЦБ, що се отнася до Гърция. Задава се въпроса, не се ли смесват двете роли ЕЦБ като европейска институция и от друга страна сигнали, които се излъчват към надзорника по отношение на гръцките банки. Задава се и въпроса за продължаващото финансиране при неплатежоспособност или почти неплатежоспособност на тези банки. Имаме и паричната политика и възможния конфликт на интереси, засегнат от Фабио. Втората голяма тема е пропорционалността. Необходимо е ясно да се каже, че поне до сега целият банков свят е, като чили трудно може да приложи принципите на практика. Всичко е ясно, но е, ние като чили се опитваме с един и същи режим да решим проблемите и на малката и на огромната банка. Същото се отнася и до отношението към световните счетоводни стандарти. Когато е, беше създадено законодателството за ЕЦБ, беше ясно, че няма да се настоява за международните финансови стандарти, но въпреки това ЕЦБ се придържа към тези норми при своите доклади. Освен това, ЕЦБ се готви да въведе един много устарял кредитен регистр, като никой до сега не ми е обяснил какъв е този принцип, при който за всеки отпуснат кредит се записват еди колко си точки, за еди колко си като сума. Никой не ми е обяснил защо се въвежда този механизъм. Не сме разговаряли сериозно с мадам Лаутеншлигел. На първо място ние трябва да проведем дебат в работната група за Банковия съюз – това не е сериозно. И дискусията трябваше да предхожда оповестяването на резултата. Знам, че секретарята се опита да установи връзка, но без това да се увенчае с успех. Надзорникът също така трябва да огледа риска, когато се прехвърля бизнес към участници извън обхвата на Банковия съюз. Поради пост стриктното регулиране на банките виждаме прехвърляне към застраховането, но и към сенчестото банкиране. Би трябвало да поискаме от Европейския банков орган и от ЕЦБ да вземат под внимание това прехвърляне на бизнес дейност и съответно да помислят за мерки срещу неравните условия. Накрая имахме много проблеми по изпълнението, що се отнася до Банковия съюз. Вие говорихте за някои от тях. Аз имам също своите притеснения за СРБ. Нека ви напомня, че в този случай ние искахме информация за постигнатото ниво на развитие, но аз не съм виждал такъв доклад. След това, като говорим за тъй наречения бекстоп, става дума за следното неплатежоспособност и съответно призив към банки от други държави членки, които да предоставят финансиране. Става дума очевидно за процикличен процес, нещо, което не е договарено от парламента по това досие. И накрая законодателство на второ ниво. Тук виждаме закъснения, виждаме и проблеми в изпълнението, което не е по вина на надзорника, а по-скоро на законодателите и по-конкретно Европейската комисия, която не постига резултатите, които са желани. Благодаря много, очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, прочетах с внимание вашия доклад. Мисля, че не сме на едно мнение. Ние смятаме, че създадената система е много крехка и не е в състояние да гарантира защита срещу сътресения в банковата система. Както казаха някои колеги от Зелените и Обединената левица, е необходимо да разделим банковата дейност на здрава, солидна банкова дейност и по-уязвима, за да няма системни сътресения. Имаме и паралелна банкова система, което е, предполага повече кураж. Банковият съюз доведе до неефективности има разли... разминавания между единната надзорна система и единния механизъм за преструктуриране. Фактът, че орган, банковите органи са в ЕЦБ с всички рискове за конфликт на интерес. Също така няма ясна аргументация и видяхме как биват наказвани банки, които изпазват банкови системи за финансиране на реалната економика, а банки, които извършват системни рискове, не, не изпитаха никакви последици. Да цитираме за пример Deutsche Bank и търговията с дериватите. Създаден е фонд, който ще бъде готов след 8 години. Той е неефективен. Да споменем спасяването на италианските банки миналата седмица. Няколко банки бяха засегнати. Ето защо е необходим, беше необходимо да се използват европейски фондове за тези банки са 1% е, от е, е, италианските влогове, т.е. малка част. Системата е крека, несигурна. Нека да предвидим по-конкретни амбициозни дейности, да тръгнем от разделяне и неутрализация на банковата система. И само по този начин можем да създадем една банкова система, която да бъде защитена. За съжаление, това е крехък инструмент и при външни сътресения, както през 2090 година, последствията ще бъдат много сериозни. Благодаря ви. Не виждам други перванш берез. Благодаря господин председател и господин докладчик. Струва ми се, че това е важен момент за нашата комисия, защото трябва да се види как работи Банковия съюз. Даниел Нуи всеки път ни обяснява, че трябва да продължим да хармонизираме, да намаляваме различията между националните норми, тъй като е необходимо да има надзор и това да е общ надзор. По това досие трябва да се работи хоризонтално и също така в името на оценка на въздействието да се види каква е добавената стойност на системата, която сме въвели, включително и за европейската армия и това, което се прави откакто го има Тилак, тъй като ми се струва, че има някои много положителни резултати – но все пак инструмента оценка на въздействието се използва в много други области, докато в нашата комисия рядко се сещаме за него. Мнозина се питат по какъв начин ТИЛАК ще работи по отношение на вече създаденото и капацитета на финансовата система. Как ще изпълни своята функция? Същевременно ми се струва, че има две точки, които са много важни. На 1 февруари 2016 година влизат в сила планираните законодателни актове, ние трябва да бъдем готови. Би трябвало от 1 януари 2016 година всичко да бъде наред. А по отношение на третия стълб, очаквам много изменения но разбира се, ние не можем да предвидим дискусията по предложението на комисията. По-скоро трябва да и напомним, че този трети стълб също е част от Банковия съюз. Трябва да и напомним за поетия ангажимент, а именно по-голям напредък по тези стълбове. Също така трябва да се работи и за двата предходни стълба, защото има забавене на законодателството. И понякога това води до работа при доста хаотични обстоятелства, по-хаотични от това, което сме очаквали. Ние разбира се искаме да стигнем до край с предложението на комисията и да работим съгласно приятия график, така че да стигне до успешен край дискусията за третия стълб. Благодаря. Благодаря. Не виждам други, които да искат думата, затова благодаря на всички колеги за техните изказвания. Нямам търпение да работим заедно по измененията и компромисите. Трябва отново да подчертая това, което каза и Свен. Всъщност, моето намерение е абсолютно същото Искам да се обърна към всички колеги. Ясно е, че ще имаме многобройни възможности да говорим за политиките и конкретните законодателни предложения. Според мен не е необходимо да включваме всички тях в този доклад или да включваме някакви общи позиции. Целта на доклада е да видим има ли всъщност отчетност в структурата, която сме създали. Ще помоля колегите да се фокусират основно върху този въпрос. Иначе разбира се, че могат да се включат още многобройни теми. а самият бих могъл да ги включа и да помисля и за изменения, но по-конкретно. Опазването на плурализма при банките, нещо, което спомена и, и колегата Паунова, аз съм напълно съгласен с нея и тук може да се направи връзка с това, на което наблегна Свен Гиго от пропорционалността. Нашите изменения могат да бъдат единствено подобрени, като поставим акцента върху гаранциите и плурализма. Същевременно аз съм съгласен и с това, което каза господин Вали, макар че той отправи някои критики, но вижте точка 21. Там се говори за недостатъчния капацитет да се измерва риск различен от кредитния. Това го има в доклада. Така че аз съм съгласен с вас. Необходимо е на е, надзорника да се каже, че трябва да се измерва всякакъв вид риск. Дали трябва да се направи разделението, наистина много важен въпрос. Може би той трябва да се разгледа в друго досие, обаче не тук, защото Става дума не точно за банковия надзор. Разбира се, аз бих приела и такива изменения, но след като имаме законодателно досие по конкретната тема, ми се струва, че е неуместно същата тема да се включва и в доклад по собствена инициатива. Всичко това беше казано добре и от колегата, с която съм съгласен. Схемата за гарантиране на влоговете е ключов елемент на Банковия съюз. Това е несъмнено. Сега имаме законодателно предложение, за да знаем как нормите ще бъдат приложени на практика. Ние не искаме да дублираме обаче дебата. На колегата Пасторг ще кажа, че не аз съм този, който е изобретил нормите е, за мерките за подкрепа и условието, че при необходимо ще се отиде на тези 5 милиарда. Става дума за работа на ЕКОФИН, на комисията и това, че комисията иска такива общи мерки за подкрепа, всъщност е, няма нищо общо с моите лични намерения. При Банковия съюз става дума и за идеология, доколко можем без един такъв елемент. Всичко зависи от надзора. Ако надзора си върши работата, това няма да е необходимо. Никой няма да има нужда от тези мерки. Трябва да се работи повече и по Европейския механизъм за стабилност. Иначе аз съм съгласен с някои критики. От една страна приветстваме факта, че може да има съгласие за мостовото финансиране, но що се отнася до изявлението на Екофин, аз мисля, че може да се помисли за други варианти чрез единия механизъм за преструктуриране и така отново да се стигне до мостовия механизъм, да се помисли и как съответно да се използва този бекстоп. Но, както казах и преди, радвам се, че записаното в съобщението на комисията в този случай горе-долу е в същия дух. Държавите членки обаче разсъждават различно и за това се боя, че може да се стигне до проблем. Не е толкова проблематично обаче изпълнението на междуправителственото споразумение. Тук има и крайен срок и съответно работата на Европейската банка по възстановяване и развитие. Силви Голард каза нещо важно, аз съм съгласен. Финансовото раздробяване по принцип трябва да се избягва. От друга страна е важна и националната свобода на действие. В пакета има някои добри елементи, насочени към преодоляване на финансовото раздробяване, към повече платежоспособност, но ние трябва да разгледаме този въпрос по-внимателно. Много важно е да се борим с финансовото раздробяване. Съгласен съм, че трябва да има баланс и пропорционалност. Надзорника е, не може да работи като някакъв автомат, винаги трябва да се работи в диалог и надзорът би могъл да се подобри. И накрая по общите бележки. Колегата Вастор каза, в Германия ни трябваха 10 години, за да стигнем до ефикасен надзор. И това, че ние за една година стигнахме толкова далеч, може да бъде само положително. Да, не е съвършено, но аз се надявам, че моят доклад е достатъчно балансиран, че ние оценяваме добрите резултати, очертаваме областите, в които може да се постигне и повече и отправяме заслужените критики. Но ние ще работим заедно по и измененията, за да стигнем колкото се може по-скоро до широкото споразумение. Тилак, друга деликатна тема. Силвия засегна, ще има някои изменения по капиталовите изисквания, за това става дума и в доклада. Ние трябва обаче да имаме предвид европейската специфика и веригата на подчинение. Също така трябва да имаме предвид и пълните правомощия на законодателя. Но ще спра до тук. Много ви благодаря е, за изказванията за съдействието 10 декември 5 часа след обед. Срок за изменения 11 януари, разглеждане, след това гласуване при нас и се надяваме да влезем и в пленарна зала. Много ви благодаря. Преминаваме към следващата точка. Годишен доклад на ЕЦБ за 2014 година. Нотис Мария, заповядайте. Σήμερα θα задишаме. Днес ще говорим за подадените до тук предложения за изменение. Благодаря първо на докачите в Сянка, както и на секретарията, а също така и на всички, които ни помогнаха да намерим, да стигнем до компромисни изменения. Две 283 изменения, 3 срещи с докладчите в Сянка, с секретариатите проведахме и стигнахме до съгласие по 80% от измененията. 17 компромисни изменения имаме. От тях мисля, че три или четири все още са проблематични и бих искал да чуя какво мислят докладчите в сянка именно по тях. Седем. Отделни независими параграфа има, които ще трябва да, които ще трябва да гласуваме по-отделно и колкото до съображенията по тях има общо взето съгласие. Това ни даде възможност да изработим окончателния вариант на текста или поне да го обсъдим днес и да вземем предвид е, бележките на колегите. Според моето първоначално предложение, аз се Исках да се вместим в графика, т.е. Доклада да, за доклада се гласува до края на декември 15. Ето защо се пострах своевременно да го внеса. Господин Драги обаче ни съобщи, че според неговия график възможно за него е само през феврари 16 да участва в е, дискусията в пленарна зала, така че обсъдихме въпроса с другачите в Сянка и решихме да не гласуваме утре по измененията, а да отложим това за по-късна дата. Датите на практика са две. Първата е 11 януари 2016 Разбрах от вас, че на 11 ще имаме заседание. Значи тогава ще говорим и по доклада, който току-що ви е представен. Другата дата, ако координаторите не са съгласни, а това ще стане ясно след края на дискусията, ще трябва да бъде 7 декември. В такъв случай, това ще означава, че ще трябва наистина да координираме усилията си, за да можем да гласуваме следващата седмица. Във всички случаи основните моменти по доклада бяха обсъдени предишния път. Сега само ще маркирам няколко. Първият е свързан с политиката на економии. Ясно е, че тази политика само задълбочи кризата допълнително тя не реши основните проблеми като безработицата, нито пък е, кризата с задлъжнилостта за някои страни, особено Гърция, където дълга вече е неуправляем. Втория въпрос Какво да направим, за да използваме регламента 72 от 2013, който ни дава възможност да анализираме причините, защо дългът е нараснал до това ниво и защо се озовахме в това положение в някои държави членки. Третия въпрос, който ще обсъдим и очаквам да чуя вашето мнение по него е допълнителната работа по решенията на Европейския парламент от 2014 февруари относно финанси... Е, функционирането на, на, на тройката, което включва и Европейската Централна банка. Тук е, се споменава един проблем в доклада, а именно Европейската Централна банка трябва да функционира по начин, който отговаря на решение на Европейския съд. Трябва да имаме прозрачност в отношенията между парламента и ЕЦБ трябва да очакваме от тях демократична отчетност. Всичко това споменахме на предишното заседание с господин Драги. Колкото до ликвидността, проведахме важен диалог с колегите. Доклада споменава и програмата за изкупуване на активи, която е опит от страна на ЕЦБ да сведе инфлацията до 2%. Има начини, по които могат да бъдат финансирани малките и средни предприятия. Не трябва да забравяме и разликата между финансирането на малките и средни и по-големите предприятия. Това са основните елементи в доклада. Не споменах в дискусията по-трудните проблеми, по които искам да чуя какво мислят колегите. И накрая да спомена и моето мнение, след като е, чуя колегите. Доколкото разбирам, 7 декември е единствената дата, на която може да имаме гласуване, за да можем да обсъдим доклада с е, председателя Драги. така че трябва да се убедим около тези дати, но ще решим, ще определим датата за гласуване в края на дискусията. Господин Ван Денкедер, Лари от НП. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на докладчика и докладчика Сянка, както и на секретарията за конструктивното отношение при търсене на компромиси на доста разнопосочни позиции. Много важно е да продължим по този конструктивен начин и да се обединим около компромиси, които могат да получат подкрепата на мнозинство. Само с широка подкрепа на доклада НП може да, да, да, да, да, да даде така, да, гласност на своето е, становище. Много от компромисите са във вярната посока, по-конкретно аз съм доволен от балансираното становище, което се оформя относно състоянието на европейската економика, по надзорната роля на ЕЦБ и ежедневното и функциониране. Повече работа обаче трябва да се свърши по компромисите, свързани с необходимата бюджетна консолидация и реформите в много държави членки, а също така и ролята на ЕЦБ в тройката. Ясно е, че в е, непредстоящите заседания с докладците в Сянка трябва да засегнем тези въпроси. В този конструктивен дух обаче смятам, че ще намерим балансирани компромиси, които да имат широка подкрепа. Съгласен съм с идеята на докладчика да гласуваме по-късно, но очаквам да финализираме работата ни максимално скоро. Благодаря. Мавридес. Костас Мавридес има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на Нотис Мария за високото качество на доклада му и за усилията му да се постигне компромис. Същите ми думи се отнасят и за колегите и секретарията. Почти успяхме, но не съвсем. Като социалисти и демократи ние обсъждаме някои важни въпроси, на които ще се спра накратко. Първо – Европейската комисия публикува предложения за единната система за гарантиране на влоговете. Това трябва да се спомене в доклада. Нашата група отдавна настоява за това. Ето защо трябва да се премине незабавно към изграждо, изграждане на единия банков съюз. Второ, по отношение на компромиса, съществуващата разлика между процента финансиране за МСП и за големите предприятия. Според нас е много важно да се спомене необходимостта от насърчаване на социалната економика, като се прави разлика между финансови институции с стопанска и без стопанска цел. Аз казах това. Това беше казано много ясно. Искам да кажа, че утре организираме една проява по този въпрос в 4 часа утре след обяд. А именно регулаторната среда за предприятията с стопанска и нестопанска цел. По-нататък, според нас все още има проблеми в Европейския съюз – според Световната банка, 10 държави членки и 6 е, членки на еврозоната имат процент лоши е, кредити от 10%. Е, Някои имат 45%. И има нужда от механизъм за решаване на този проблем. Кипър е една от тези страни. Това въжеше и за Испания и Ирландия. Ние смятаме, че такова изменение трябва да бъде подкрепено. И накрая ние смятаме и не е нужно да се спростирам, разпростирам на широко. Е, социалистите и демократите са убедени, че политиката на економии не е най-добрата политика за страни, които се борят с проблемите на реструктуриране на дълга. Благодаря. Силви Голар. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че трябва да държим сметка за няколко въпроси. Няколко въпроса. Това е доклад за дейността на друга институция и това е институция, която носи отговорност за, валут, за валутната економика. Да не забравяме това и ние трябва да можем да изразим по независим начин своите мисли, но заедно с това да постигнем и компромис между групите, тъй като става дума за институция, не за политическа тенденция. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис. Това обаче предполага да се съсредоточим върху основните въпроси на доклада и да не, се, да не разводняваме темата по, парламентът приема хубави доклади тогава, когато успява да постигне широко съгласие между основните групи. Има, тук има нужда от компромисен текст. Ако има такъв компромис, нашата група с радост ще даде своя принес. Нека да не забравяме, че нашите взаимоотношения с ЕЦБ е са заложени на карта. Ние трябва да направим разумни предложения, трябва да бъдат убедителни. Това е в интерес на парламента. Нека не изразяваме позиции, които има опасност да, да бъдат позиции на младсинството. Благодаря, господин Макарти. Благодаря на докладчика и докладчите в Сянка. Докладчикът е, положи максимални усилия за постигане на, максимал, на максимално широк консенсус. За съжаление, когато, се, когато тема на доклада е институция като ЕЦБ, компромисите не са лесни, тъй като някои от нас имат е, съвършено различно мнение – за ролята на Европейската Централна банка в економиките ни. Многократно съм споменавал моите възражения срещу демократичния характер на тази институция. Доклада трябва да очертае факта, че някои от че процентите растеж в някои държави членки се, се дължат е, на финансов сектор, който не плаща кой знае колко данъци, това не влия, това няма сериозно отражение върху общото състояние на економиката. Що се отнася до количествените показатели, те могат да се използват по положителен начин. Само, че това предполага наличието на достатъчно политическа воля. Аз а, имам възражения срещу тези конкретни компромиси. Разбира се, докладчика се опита да постигне максимално съгласие все още има редица области, по които трябва да се постигне съгласие. Господин Ертасун. Благодаря. Първо благодаря на господин Мария за доклада. На мен ми се струва, че не трябва да мислим, че това е някакъв рутинен доклад, защото тази грешка беше направена е, мината година и след това се направиха съкръщения в финансирането на Европейския съд. Така че докладът е много важен. Благодаря на господин Мариас за това, че много от нашите съображения вече бяха включени и сега трябва да положим максимални усилия, така че въпросите на моята група да не бъдат размити. Много от тези въпроси според нас са съществени. Трябва да има добра законова рамка за работата на ЕЦБ, Неведнъж сме изслушвали Марио Драги и виждаме, че някои от решенията, които се вземат, са изцяло дискреционни и те са много различни от решенията, взимани при други сходни ситуации. Може да се погледне това, което се прави в Гърция. Точка 25 е много важна в това отношение – на практика това, което беше направено с гръцките банки, поставя въпроса изобщо за какво трябва да се произнася парламента. Много е объркано. Трябва да говорим за решенията взети с Гърция. Те бяха координирани в рамката на Еврогрупата. Каква е тогава независимостта на ЕЦБ? Ето това са въпросите, по които парламента трябва да се произнесе. Има и други много съществени въпроси. Ние бяхме предупредили, че е много лошо надзорния механизъм да бъде подчинен на ЕЦБ, защото виждаме, че само за няколко месеца се стигна до това объркване кой е надзорника и кой е този, който изпълнява неговите препоръки. Това се вижда в Гърция, в Кипър и в други ситуации. И накрая неконвенционалните мерки на монетарната политика. Разбира се, тези неконвенционални мерки трябва да се изпълнят, но трябва да се види какво е тяхното отражение, дали не води до неравенство и дали те не стават дългосрочни. Ще спра до тук. Това беше основното, което исках да кажа, но най-вече е да се разбере, че това не е рутинен доклад. Ние сме в година от изключително голямо значение и трябва за това да се продължи с добрата работа, свършена до тук. Марко. Благодаря, Марко Вали. Благодаря на докладчик. Много беше трудно да се работи по тема като ЕЦБ. Очевидно, тук се сблъскват различни економически идеологии. Не е лесно да се намери компромис. И много е трудно да се намери компромис, който да удовлетворява по някакъв начин всички. Тук е, говорим за въпроси като економическо управление, съюза за капиталовите пазари и не може да има положителен подход, защото в компромисите е застъпена позиция, която противоречи на нашата. Има обаче много важни елементи, които могат да бъдат подкрепени. Например, на неодавнашните мерки на ЕЦБ се оказаха недостатъчни да решат проблемите с кредитите и реалната економика. Тя, те успяха да решат проблемите на някои банки. Много добър компромис е този, който отправя критика към еврото политиката на економи всъщност доведе до рецесия. Има много добри точки за прозрачността, за демократичния режим, за ролята на ЕЦБ в, ролята на трой... в структурата на тройката. Видяхме в Гърция, че тази роля не е недвусмислена. И много е трудно да се намерят компромиси по тези политически въпроси. Може би ще намерим споразумение по въпроси, които все още не са били разглеждани в подобен доклад. Господин Анеманс. Благодаря. Искам да поздравя докладчика и да го поздравя и да му благодаря и да му пожелая успех, защото задачата му няма да бъде никак лесна. Кризата с миграцията, всички проблеми, които, пред които сме изправени – и сега на заседание ни казват, че някои групи не са конструктивни. Това е така, защото тези групи имат различно мнение. Това не означава, че не сме конструктивни. Ние смятаме, че докладът не е достатъчно амбициозен. групите не искат да чуят нищо за изменения, които споменават отрицателната роля на Европейската Централна банка и това, че тя превиши своя мандат. И Много колеги не са разбрали това. Ние трябва да се отървем от еврото. Отправени са критични изменения от групите на Европа за свобода и пряка демокрация и Европа за нациите и свободата. Ние не можем да подкрепим доклада, но се надявам, че ще можем да се доближим едни до други. Благодаря. Thank you, Rapporteur. Благодаря, господин докладчик. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и да кажа, че мога да че се очертават няколко момента. Първо има споразумение по начина по който е структуриран доклада. Освен това, всички ние трябва да постигнем консенсус, за да бъде гласуван доклада от Европейския парламент и да бъде гласуван с голямо мнозинство. Защото това е доклад който е оценка за функционирането на ЕЦБ в един много труден период. Възникна проблемът с Гърция, както и други проблеми, които бяха много важни за банката. Ние смятаме, че Европейския парламент трябва да излезе с позиция по тези въпроси. Не е възможно да приемем още един рутинен доклад без да обсъдим важните въпроси от 2014 година. Затова има параграф 25. Там се спомена в начин действията на ЕЦБ спрямо Гърция. Не можем да не споменем този въпрос. Разбира се, ние се стремим към по-голяма подкрепа за доклада. Това въжи особено за въпроси, отнасящи се до економическото управление и взаимоотношенията между ЕЦБ, Европейския парламент, демократичната отговорност и отчетност. Някои казват, че в тази зала преди няколко дни господин Драги спомена изрично взаимоотношенията между банката и парламента и той е за тук да ни информира – но също така и да се съобрази с съмненията на депутатите. Разбира се, не можем да не споменим някои въпроси, като ролята на тройката, ролята на ЕЦБ в тази тройка, евентуалните конфликти на интереси, тъй като ЕНЕ, ЕЦБ е, е и валутен и надзорен орган. Това не може да не се спомене. В моят първи вариант изложих тези въпроси и целта ми беше да излезем с някаква обща позиция в резултат на дискусията. При всички случаи ще се опитаме да излезем с компромиси. Както казаха колегите, ще трябва да споменем лошите кредити. Те са много важни и в Гърция, и в е, Кипър, и в други страни. Трябва да се направи нещо по този въпрос, но не е допустимо хора да губят е, домовете си, е, които след това да се разпродават. Както винаги съм на разположение на колегите. Уважаеми председател, по отношение на графика, доколкото знам, има решение на координаторите да не се гласува на 11 януари, независимо от факта, че ще има заседание на този ден. Ако искаме да обсъдим обсъдим и да гласуваме доклада през февруари в съответствие с графика, има няколко въпроса, които бих искал да спомена. Една възможност е да се гласува на 11 януари. Второ, гласуването да бъде на 7 декември. Нека да не решаваме сега и да обсъдим с този въпрос след заседанието, да видим какво мислят координаторите и така, за да обобщя. Ако ще гласуваме на 7 декември, ще трябва много усилия да положим с докладчите в сянка тази седмица, за да може до четвъртък след обяд списъкът за гласуване да е готов. Така че отчетете помислете за възможността 11 януари. Председателят има ясно решение на координаторите, което не ни дава възможност да гласуваме на 11 януари. На последното създание на координатори казахме, че има отлагане с една седмица, но не може с повече от една седмица. Сега ще Единствената възможност да обсъдим с господин Драги е тогава. А за всички това е възможно. Така че трябва да гласуваме на 7 декември. И така, ще гласуваме 7 декември. Благодаря много на всички вас. Маркус Фербер има до думата. Още две точки ни остават, които трябва да е, приключим, с които трябва да приключим за 25 минути, така че минавам на седма точка към е, единия цифров пазар. Давам думата на Ренато Соро. Благодаря, господин председател. Ще се опитам бързичко да премина по темата, тъй като разбирам, че сме закъснели доста на италиански. Сега се занимаваме с цифровия единен пазар. Това е докладът на нашата комисия. Много важен елемент от дейността на комисията в този мандат. Всъщност в цифровия сектор може да има единен европейски пазар. И имаме единен пазар за голяма част от това, което произвеждаме и потребяваме, но и изоставаме по отношение на тези по нема, нематериални продукти, изоставаме и нашите институции могат да решат би трябвало да могат да решат проблемите на един бързо променящ се свят. Имам основ... водещата комисия е ИТРЕ, но в нашата комисия ние трябва да представим становище Темата е много важна, защото се отнася до конкуренцията, растежа и заетостта. В дейността, която свършихме с докладчите в Сянка, има редица насоки. Успяхме да формулираме и компромиси, които се надявам да можем да приемем с широко мнозинство. Има въпроси, които бихме искали да подчертаем по-добре, като например възможността да се насърчи търговията е, с е, културни е, стоки. Броят на измеренията е 124, което говори за силен интерес – можем да ги е, обобщим в няколко категории. Първото е растежа. Всички е, видяхме, че економиката се променя е, с бързи темпове, създават се нови индустрии, създават се нови системи и някои е, предприятия е, успяха да постигнат водеща роля. Комисията смята, че този пазар може да осигури 400 милиарда евро, може да осигури 3,8 милиона нови работни места. При това качествени работни места, трайни работни места които да са не само в сектора на новаторството, на също така и цифровото, цифровата пренастройка на традиционният производствен сектор. Заедно с това ние потвърдихме необходимостта този цифров преход да се придружава е, с е, необходимите капитали, както за новаторството, така и за трансформацията. И това предполага и нарастване на нужните компетенции. Не става дума е, за това, че необходим, за необходимостта всички да станат програмисти. Става дума за това, че е, се извършва сериозна промяна. Всеки гражданин трябва да освои нова литература, така да се каже, нова култура. И накрая следва да подкрепим по всички възможни начини необходимостта от е, европейски европейски, европейска структура за широколентов интернет. Това е важна част от плана Юнкер, той е Но това е и необходимо, за да се преборим срещу всички форми на цифровата пропаст сред измененията и компромисите се поставя акцент върху това, че интернет те общо благо, който следва да, благо, което следва да получи пълната ни подкрепа. И можем да, да говорим и за цифровите права. Има, води се сериозен дебат по конкуренцията. Знаем, че комисията е предприема стъпки за решаване теми, отнасящи се до случая Google. Знаем, че наскоро комисията започна нова инициатива за по-широка консултация, за да разберем ролята и опасностите, с които са свързани новите интернет платформи. Всъщност, цифровия свят преживява две нови явления – които традиционната економика не познава, а именно има разходите, разходите са нулеви в е, много случаи, което е пречка пред навлизането на е, нови участници. Мисля, че използването на конкуренцията в Европа като инструмент все още не е адекватно. Една много важна тема, която засяга нашата тема е данъчното облагане. 28 различни данъчни системи, 28 е, различни системи за ДДС. Това е пречка това е пречка пред развитието на електронната търговия, а това е много важна част от нашата економика. Тема, която все още може би не сме, тема, чието, чието значение все още не сме разбрали напълно. Друг такъв въпрос е економиката основана на данните. Това са основните въпроси. Приключих, има интересни компромиси. Да се надяваме, че утре ще има широко мнозинство. Благодаря на всички докладчи в Сянка, които работиха с желание да се сближат позициите. Благодаря, господин Соро. НП Калхайнц. Благодаря, господин председател. Благодаря за работата, свършена от докладчика и неговата е, така умение да постига компромис. Няма да се спирам върху всеки компромис, вече говорихме по тях. Само ще обърнем внимание към един проблемен компромис. Е, това е F, е, компромис F. Съгласна съм с докладчика, че това е начин да се намалят, да се премахнат бариерите във вътрешния пазар. Но разработване на една е, хармонизирана, упростена система за плащане на ДДС е нещо прекалено е, имагинерно. Не мога да си представя един и същ продукт да има различни ДДС ставки, в зависимост от начина на закупуване онлайн или директно. Това ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Моята политическа група не подкрепя тази част от компромиса. За сега не сме намерили обща почва за компромис. Искам да убедя докладчика да замени думата harmonize с coordinate хармонизира, с координира. Иначе сме доволни за това, че се стигна до компромис след много дълга дискусия за бариерите за влизане в цифровата економика. Знаем, че бариерите трябва да бъдат редуцирани или елиминирани изцяло, но те помагат до някъде на европейските граждани. Например, една в е, такава банка не може да бъде е, разкрита е, без е, необходимите условия. Списъка е дълъг. Нашата политическа група подкрепя компромисите с изключение на компромис F. В някои случаи трябва да се, за да е ясно, искаме комп... разделно гласуване по компромисите. Ще помоля докладчика да приеме тези тези, това разделно гласуване и да сменим, да заменим а, хармонизирам с координирам, за да дадем подкрепата си. Благодаря, господин. Както казах, все още два доклада ни оставят, така че трябва наистина да настоявам за времето. За, от не виждам, от либералите също не виждам. Гое виждам, че метка се е тук. Имате думата. Ще бъда максимално кратък. Благодаря на докладчика и докладчите в сянка за работата. В самото начало ще кажа, че ясно е, че цифровите услуги, например, би трябвало да бъдат е, на разположение, особено за малките и средни и е, микропредприятия, но един от проблемите, който ме смущава сред компромисите е, е следния. Компромис Д от доклада, който приветства Съюза на капиталовите пазари, който като допълнение към пазара на цифровите услуги. Едно изречение, което е неудачно според мен. Компромис Д е, за мен представлява проблем. Там се казва, че данъчната рамка не може да продължи да се прилага предвид е, спецификата на цифровата економика. И чухме какви проблеми биха проистекли от прилагането на 29 данъчни ставки, ставки по ДДС. И мисля, че това е един отрасъл, цифровия отрасъл, цифровия сектор, който е преминал през различни пречки, за да стигнем до там, че влизаме в службите си, в бюрата си и на екрана можем да видим е, е, семейството си, че с няколко натискане на копчето можем да си купим е, билети за концерт в всяка част на света. Не мисля, че хората, които работят в този сектор, могат да се справят и биха приели този проблем с ДДС ставките в различните ДДС ставки. И така че мисля, че моята група заради това не би подкрепила този компромис. Заданите Михаил Раймо. Благодаря. Ние сме съгласни с доклада, много е, удовлетворявани. Наистина докладчика е работил много интензивно, за да стигне до компромиси. Според мен на много места се подчертава, че интернет и цъф, цифровия вътрешен пазар е, е обществената структура на бъдещето и трябва да направим така, че този вътрешен пазар да ползва цялото общество, а не само за тези, които могат да си го позволят. Иначе посоката е вярната. Съгласни сме. Три, три е, бележки е, имаме по текста и критични бележки, но за да песте време сме, ще ги изпратим в писмен вид. Благодаря за разбирането ви. Е, ФДД Марко Валис, Барбара Капел. Сега Перваш Берес има думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Ще бих искала да, да е, така конфронтирам докладчика. Е, НП е, казаха, че не подкрепят е, компромиса F, а всъщност той е в основата на това, което трябва да, бъд, да имаме. Това е Въпросът е да знаем дали е, третираме нещата по равнопоставен, е, е, е, по равноправен начин. Сега или тук не става дума да фаворизираме е, цифровата економика и да за сметка на културната економика. И компромис F е, се свежда точно до това държавите членки, че прилагането на този текст е въпрос на е, култура в държавите членки. Става дума за културни е, ценности. Една електронна книга е ли културна ценност? Колкото до е, след като сме получили от страна на комисията ангажимент бързо да излезе с предложение, което ще даде възможност да се е, си ДДС ставката върху електронните книги, мисля, че това е текст, който е умерен и мисля, че това, обаче това води до ситуация, която не отговаря на решението на съда. С, с е, С подкрепата на НП смятам, че трябва да коригираме този компромис и да намерим една по-силна формулировка, която да отговаря на е, реалността. Благодаря. Мисля, че времето за преговори вече почти изчерпано, тъй като ще гласуваме утре. Докладчика иска ли за минута, минута и половина най-много да вземе думата? No, чер, io interverrò per 30 секунди. Само 30 секунди. Само за да ви обясня, че ние обсъждаме цифровия единен пазар за 16 минути. Ако това е вниманието, което искате да отделите на темата, успех! Извинявайте за извинение, не съм нарушил програмата, просто се проточи дискусията по Европейската централна банка твърде много you. Sorry. I took over. I uh, said that in the agenda there was more time and you should respect the agenda. That... Е, според е, имаме дневен ред, е, в който е отбелязано времето за всеки доклад. Трябваше да се съобразявате с него, ако ще е важна тази тема за вас. Ако позволите само едно изречение аз поех председателството с закъснение от 20 минути, тъй като дискусията за ЕЦБ е, се проточи повече, отколкото се предвиждаше. Така че това не е моя вина. Аз поех от председателя на комисията. Но трябва да, е, да призная, че е, преводачите са на лице до 18.30. Това е сериозно предизвикателство, което се опитах аз да реша. Но моля ви, не ме обвинявайте за, за закъснението. Ще се гласува утре. Сега да минем на 8 точка. Годишният доклад по Европейската инвестиционна банка. Докладчика е Димитрия Стопа Димулис, но е, доклада ще бъде представен за 2 минути и половина. Благодаря. От името на колегата трябва да го извиня. Неговото отсъствие се дължи на липсата на влакове от Париж днес. Той иска да благодари на членовете на докладчиците в Сянка за тяхната помощ при изготвяне на становището по годишния доклад на ЕИБ. Повечето изменения са се опитали да включат в становището. Изразени са идеи за бъдещето и работата на ЕИБ. Този доклад всъщност е резултат от две много ползотворни срещи на докладчиците в Сянка. Измененията от всички страни са взети под внимание. Добре е, че в ЕИБ имаме 6,9% кредитиране. Освен това, е увеличен капитала на ЕИБ, но пак държавите членки са призовани да увеличат този капитал и повече. В някои държави членки имаме по-големи дисбаланси, но принципно докладчика е на мнение, че растежа, за етостта си остават все още много проблематични. За това и трябва да се финансира повече, особено при МСП. Е, стратегическата програма за планиране трябва да е насочена към финансиране на програми и проекти с голямо социално въздействие. ЕИБ трябва да даде приоритет и на държавите, с економически проблеми, да се запълват празнотите в инвестирането в името на социалното сближаване. ЕИБ трябва да работи прозрачно, отчетно, в съгласие, в съответствие със своя мандат. ЕИБ също така трябва да е насочена към един устойчив пазар на труда. Е, с оглед на неодавнашната економическа криза. По данъчната политика ЕИБ е призована да има ефективна и прозрачна данъчна политика, да не работи с партньори, чиято история до сега е доста а, спорна да се пречи на финансирането на престъпността. Има и други точки в доклада, господин председател. ЕИБ се призовава също така да финансира публично-частните партньорства в името на растежа и заетостта и създаването на добавена стойност. Виждам, че няма време. За това ще спра до тук. Докладчикът благодаря на всички докладчици в Сянка. Много благодаря. И сега НП Томас Ман като докладчик в Сянка. Благодаря ви. Не е добре, че толкова бързо трябва да обсъдим този текст. Всъщност аз исках да се спра на компромис 8О от ГУЕ Ние работихме заедно, но не съм съгласен. Надявам се да има възможност да обсъдя тази тема в по-големи подробности. Ние в НП се съгласихме с някои от компромисите. Този доклад първоначално беше много отрицателен относно ситуацията в Европейския съюз и възможностите за възстановяване, но ние стигнахме до доста компромиси и те ще трябва да бъдат включени. В противен случай ще гласуваме против доклада. Бяха направени доста коментари, които са свързани не с ЕИБ, а с ЕЦБ, за която говорихме по-рано. фокусът падаше върху отделни държави и членки, което също не отговаря на възложения мандат и тук ще имаме разделно гласуване. Но утре ще имаме това гласуване по много точки разделно гласуване, в противен случай няма как да подкрепим. Благодаря. Благодаря ви, аз ще бъда съвсем кратка. Само ще кажа, че нашата група подкрепя предложения компромис. Ще ви напомня, че ние внесохме устни изменения по текстовете за данъчните райове. Според нас те трябва да бъдат определени в партньорство с Европейската комисия, не само партньорство на ЕИБ. Благодаря сега за групата на ЕКАРЕ. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък, за да не ми се карате. Първо искам да благодаря на всички колеги, които се включиха. На този етап ЕКР ще подкрепи доклада компромиси А, Б и С отразяват адекватно ситуацията в Европейския съюз и в света. Ние искаме да се подчертае ролята на самодостатъчното частно финансиране – но иначе сме съгласни. Компромиси F и G не можем да подкрепим, защото там се настоява за повече конвергенция. Както колегите вече казаха, приветстваме разделното гласуване, защото така ще можем да изразим позицията си. За либералите. Всъщност аз замесвам колегата не виждам някой от Алде. Тогава зелените имате думата. Извинете, че ви направих либерал. Да, не знам, но ако искате, ще кажа нещо и от името на Алде. Ще бъда много кратък. Извинявам се за колегата, която не може да бъде тук. Тя подкрепя компромиса. Има добри текстове по данъчните обежища, също така по прехода към екологична економика, социалните облигации, зелените облигации, всичко това подкрепяме. Все пак е, има и някои неясноти. Например, ЕИБ не трябва да кредитира компании като Volkswagen. Виждаме, че те злоупотребяват това финансиране – затова тук имаме устно изменение. Притеснява ни разделното гласуване обаче, особено за данъчните обежища и зелените инвестиции, защото според нас е изключително важно, особено ако говорим е, за зелено инвестиране в деня, в който започва Парижката конференция – да обърнем внимание, но така или иначе за сега подкрепяме доклада с тези компромиси и благодарим и на докладчика. Благодаря СБД Маркова. Благодаря. Работихме добре с докладчика, успяхме да постигнем добър компромис, особено по отношение на инвестициите за научно-развойна дейност, които имат висока възвръщаемост и особено по отношение на малките и средни предприятия. Съгласни сме и с параграфа, който говори за страните, които е, изпитват сериозни економически трудности също така и унази част за фискалните обежища Е и Б трябва да проявява разум и да не финансира предприятия, които работят в тези страни трябва да финансира устойчиви проекти в инфраструктура и други. Трябва да се инвестира и в зелени предприятия. Нека не се финансират дейности, които са устарели, като автомобили, автомобилостроене, което замърсява благодаря. Не виждам някой да иска от НС да се изкаже, не виждам други желаящи да вземат думата. Нека ви уведомя, че новия списък за гласуване беше раздаден този следобед. Той отговаря на препоръките на някои от колегите. Надявам се да сте го получили. Докладчика искали отново думата. Благодаря на докладчиците в сянка, благодаря и на преводачите. Благодаря. Ще се видим утре в 9 часа. От 10 нататък започва гласуването. Много ще гласуваме, включително и за този доклад. Благодаря на преводаческите служби.